Guten Tag. Herzlich willkommen Добър ден. Добре дошли на нашето заседание. Извинявайте, колеги, че закъснях. Обаче, е, Говорихме за доклада, който ще приемем утре от шефа на Сметната палата. Говорихме за този доклад и за това закъснях малко. Имате дневния ред. Не зная да има колеги, които са против. Имаме работен режим, е, езиков работен режим, който, за който сте осведомени. И искам да ви кажа, че заседанието се предава по интернет. Имаме и бюлетина който е издаден. В него сме публикували статия за заседанието, за срещата, годишната ни среща с Сметната палата. Имахме колеги, които присъстваха, бяхме много добре представени. Въпросите, които бяха зададени, бяха въпросите за отчетността, за специалните доклади на Сметната палата. Повече подробности ще видите в бюлетина. По точка трета – протоколите от последните заседания. Ако до края на днешния ден няма възражения срещу тези протоколи, те ще въжат за приети. И така, четвърта точка. Темата за годишния доклад на Европейската инвестиционна банка ще обсъдим доклада, проекто доклада. Докладчикът е господин Пирински. Моля, господин Пирински, имате думата. You, Благодаря, госпожо председател. По отношение на доклада искам да се спра на няколко определени въпроси въпроси, които ще ви помоля, на, на които ще ви помоля да посветите вниманието си. Има големи големи различия между държавите членки. Имаме и новото предизвикателство миграционната вълна, което представлява предизвикателство за всички нас и предизвикателство за кохезионната политика, която трябва да се подкрепя от е, инвестиционната банка. Затова днешният доклад, когато разглежда дейностите на банката, трябва да се спре и на начина по който тези предизвикателства се преодоляват чрез действията на банката. Има добро прилагане на много амбициозния бизнес планове, бюджетът за които е 8,3 милиона евро. Освен това, трябва да признаем, че не е приемливо факта, за 60, факта че 60% от проектите са били проведени в Германия, Обединеното кралство, Франция, Италия и Испания. Ето защо моля банката да увеличи техническата помощ и финансовата консултация насочено към финансовия капацитет за освояване на средства от банката в определени държави членки. Трябва да има инвестиции, които да се случат в държавите членки, които да поощрят растежа, заетостта и да се преодолее териториалното разцепление. Важна стъпка за преодоляване на инвестиционната концентрация е новият начин на анализа и на отчитане на банката, което надгражда а, върху вече установената рамка за оценка по трите стълба. Е, тази оценка трябва да влезе в е, сила още през 2016 година. Това е една хармонизирана рамка. Е, и факта, че банката предприема такова едно хармонизирано отчитане, може само да се приветства. Освен това, банката предстои да изготви един аналитичен доклад за своите дейности, за следващите дейности, като особено се съсредоточи върху основните цели на Съюза, включително целите на стратегията 2020. Основно внимание трябва да се насочи към докладването по резултатите за инвестициите в младежката безработица, както и за споразумението от 2014 година между комисията и програмата КОСМЕ. Програма за, докладът за дейността на банката установява, че има нужда от укрепване на дейностите по фонда ЕИФ. Е за да се опосредства социалното и економическото сближаване има необходимост от допълнителни проекти в съответните сектори и финансови инструменти. По отношение на инструмента EFSI, трябва да се каже, че има необходимост от допълнителни предварителни условия. Европейската инвестиционна банка трябва да, даде, да помисли за допълнителни мерки, които да укрепят публичните инвестиции и инвестициите, идващи от фонда ЕФСИ. Банката трябва да се сътрудничи с националните насърчителни банки и институции, за да може да съгласува своите приоритети с националните приоритети. По отношение на рамката за контрол и прозрачност, трябва да се каже, че банката има политика за прозрачност за 2014 година и въпреки това трябва да се постарае да постигне по-високо ниво на прозрачност, като даде достъп до определена бюджетна информация и достъп до финансови данни. По отношение на факта, че тристранното споразумение изтича, трите институции трябва да осигурят продължаване на споразумението без забавяне, като в същото време не се дублират дейности от различните фондове на Европейския съюз. Освен това, Европейската инвестиционна банка трябва да подобри качеството на данните, които се предоставят за крайните бенефициенти. Трябва да се подобри и дейността на финансовите посредници по отношение на корупцията и регистрирането им в офшорни компании или данъчни оазиси. Тези мерки трябва да се предприемат заедно с комисията. Такава една мерка може да бъде, например, един списък от съответните финансови посредници. Накрая искам да подчертая един нуждата от разумен банков надзор. В този смисъл имаше предложение от Европейския парламент, което обаче за съжаление не бе взето предвид тези усилия да се, създадат, да се създаде едно междуинституционално споразумение между Европейския парламент и Европейската инвестиционна банка трябва да включва съответните комисии от двете институции. Като такова едно споразумение трябва да има ясната цел да бъде приложено без отлагане. Това, госпожо председател, са някои от основните моменти в доклада. Тези точки, на които се спрях, би трябвало да посветим повече внимание и вероятно по тези точки именно ще има някои изменения. Аз с интерес очаквам измененията, както и допълнителни идеи за по-нататъчна работа. Благодаря. Благодаря за много усилената работа. Искам да ви напомня, че заедно с председателя Хъер на Инвестиционната банка водихме един разговор по отношение именно на този доклад. Имаше е, принципно зададени писмени въпроси. На тях получихме отговор. Благодаря на банката за това. Някои обаче е, въпроси не бяха осветлени достатъчно задълбочено, така че е, тук можем да си пожелаем повече работа. Сега давам думата на господин Герц. Ако някой, ако някой все пак присъства от тебе, Извинете, чух името си, но не. Аз съм Герент, но аз ще говоря от името на Европейската комисия, ако ми дадете тази възможност, за което ще бъда благодарен. Комисион, Entschuldigung, danke. Председателката, извинявам се, наистина става дума за комисията. Благодаря. От името на комисията ще кажа, че ние направихме оценка на доклада и искаме да вземем отношение по някои точки, по които смятаме, че партньорството между комисията и ЕИБ и ролята на комисията са споменати в доклада. Позволете на първо място да дам актуализирана информация за фонд фонда ЕФСИ, регламента за ЕФСИ, както знаете, дава подходяща структура за управление и използване на европейските гаранции. Това управление се състои от надзорен съвет, инвестиционен комитет и управляващ директор. Очакваме през идните седмици те да започнат да работят, съвета да вземе решение за използване на гаранцията за потенциални проекти и заедно с националните насърчителни банки, институции или съответни платформи да заработи независимо и прозрачно. Той се състои от 8 е, независими експерти с широки експертни познания и разбира се управлява директор. Той ще се отчита пред ръководния съвет, е, като е, ще се следи стриктно за постигане на целите, и ще се следи за зачитането и изпълнението на задълженията по регламента от страна на членовете няма да има нито отраслови, нито географски приоритети в никакво отношение. Е, съгласно е, преходните разпоредби на регламента, през периода, докато заработят ефективно структурите, за които говорих, предложенията ще бъдат оценявани от комисията ако удовлетворяват общите цели и е, критериите за допустимост, комисията ще дава зелена светлина за изпълнение. Съгласни сме с доклада, нуждаем се от тясно сътрудничество между ЕИБ и националните насърчителни банки. Регламентът насърчава това сътрудничество и приетото съобщение от комисията също насърчава е, ЕИБ да разширява, разглежда задълбочено тези възможности. Стана дума и за докладването пред Косме. Тук ще подчертая, че Косме се съобщава и във фонда и съответните е, данни ще бъдат е, отчетени в е, годишния доклад на ЕИФА по подбора по това запитване искам да искаме да подчертаем, че ЕЙБА и комисията съвместно определят, създават а, рамково споразумение по този въпрос и подписано е през 2014 година. Заедно с други споразумения той има за цел да а, гарантира работата. Посредника ще бъде избран в съответствие с обективна процедура без е, конфликт на интереси, като разбира се ще се търси човек с съответни възможности, познания и експертен опит. По е, въпроса за сметната палата, е, вие споменахте и това, госпожо председател. Ние в момента като комисия водим преговори с сметната палата и ЕИБ за допълнителни договорености по този въпрос. Ще имаме споразумение за 4 години с възможност за подновяване за нов 4 годишен период. Очакваме това да стане факт в края на месец ноември. След това комисията е, по въпроса за кризата с е, бежанците и координираната е, реакция също поддържат тесни контакти с банката, за да се предоставят в кратък срок съответни заеми в извън Европейския съюз, като в Европейския съюз ще се подкрепя разумното приспособяване и настаняването на беженците, а иначе ще се търсят възможности за по-широка възможност за подпомагане на засегнатите региони, работейки с малки и средни предприятия за достъп до образование и подготовка. Продължаваме сътрудничеството и с страните по происход. Благодаря, госпожо председател председателката. Благодаря, но не разбрах какво мисли комисията е, че, комис... че Европейската инвестиционна банка е дала на страни като Кипър, Ирландия и други страни изброени от господин Пирински само 5%. От, догов... от годишния доклад на ЕИВ става ясно и господин Пирински изрично подчерта, че има, създава се впечатление за, по отношение отношение на предоставянето на средствата. Ако 60% отиват в споменатите страни Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания и 30% в други държави членки, се задаваме въпроса, така ли трябва да бъде, това целенасочено ли е? Въобще ще ни се да чуем мнението на комисията по тези въпроси. Отговор. По принцип, това е задача на ЕИБ. Тя оценява запитванията и молбите от националните ам, компетентни органи, оценява молбите. Ние повече или по-малко изразяваме съгласие е, с ЕИБА, която говори за качество на проектите и оценка на риска по тях е, не търсим политическа или географска концентрация на разпределените средства между държавите членки. Е, нека не забравяме, че има редица държави членки, които предлагат е, гаранции на ЕЙБА по този въпрос. Има страни, които са загубили своя висок рейтинг и това тревожи ЕИБ. Това е техния начин да защитят тези страни. Към момента това мога да ви кажа. Е, ще получите писмени коментари и въобще нашите заключения по доклада в един по-късен момент. Благодаря председателката. Бихте ли споменали кога като време да очакваме писмените становища, защото момента вече е настъпил според мен и трябва да кажа Нека не се е, правим на Пилат Понтийски и да си измиваме ръцете. Е, как ще изправим Европа отново на крака е, и другите държави? Само чрез инвестиции. А сега колегата Лис. Uh, that's okay. That's okay. Once you, once you point in my direction, I know it's... Виждам, че за мен става дума господин Хейс. Преди всичко да приветствам доклада на господин Пирински. Благодаря им му за този доклад и за изнесената информация. Е, възползвам се от информацията да, изслу... да чуя казаното от председателят Хойс на банката Хойс преди известно време. Но е, мисля, че тук се нуждаем от е, тясна връзка между ЕБ и парламента. Това е много важно в решение. Ние можем да постигнем е, обективна оценка само като имаме постоянни ангажименти с е, банката. Приветствам е, на този момент. Госпожо председател, вие тук що поставихте един много важен въпрос в точка трета на доклада го споменава и, докладчи, и докладчика за големите, големия процент средства, които отиват в големи държави членки, докато голям брой държави членки в трудно положение получават значително по-малък процент. Тук трябва да сме наясно. ЕБ е първо банка. Първо и преди всичко. Това не е механизъм за финансиране. Това е банка на Европейския съюз и като такава е, тя ще взема своите решения преди всичко от е, качеството на подадените заявления и молби, но също и кредитоспособността и кредитния рейтинг на съответния държав, съответните държави членки. Факт е, че имаме държави с тройно А и те ще получат е, е, а, приоритет. Аз самият съм от страна, която излезе от такава програма преди две години. Хубавото е, че като излежете от програмата, е, подобрите своя финансов имидж, вие можете да получите отново средства от ЕИБ. В случая на Ирландия имахме четирикратно увеличаване на средствата. Така че наистина държавите членки да си оправят финансовото положение, което трябва да върви ръка за ръка с възможности за инвестиции, които са отрешаващо значение за държавите членки. Ние това го преживяхме. Знаем, че и малко са инвестициите, търсят се пари и източници, и ЕИБ е един от тях, но единствено на базата на сериозни проекти, които стъпват на сериозни економически данни. Мисля, че това трябва да стане ясно и от доклада. ЕИБА неизменно ще инвестира в страни, които заслужават по-високо голямо доверие. Вярвам също така, че до, това, за което се докладва за 2014 година е много важно. Ще поставя акцента върху малките и средни предприятия за нарастващо финансиране, също така за климатичните промени и разбира се социалните разходи Хубаво е, че това, което чуваме за средствата, които ЕБА е инвестирала през предоставила 25,5 милиарда евро, са насочени към малките и средни предприятия в една голяма степен. Също така се каза, че FC също играе много важна роля с оглед и на бъдещето и дейността на, ЕИБ във връзка с планът на Комисията за инвестиции е всеобхватна. Но тук има четири линии на подпомагане в Европа, но трябва да следим планът да бъде разумен, дали имаме адекватно, е, би имало адекватно използване на инвестициите от ЕФСИ по въпроса за ефективността, инвестиране в инфраструктурата. Сега е наистина важно да инвестираме, особено в инфраструктурата. 20 милиарда и 600 милиона са вложени миналата година в тези средства. Това ще допринесе за развитието на нашите економики това трябва да отговаря на нуждите на економиката. Също така трябва да се преследва максимална ефективност, което да се следи редовно. Мисля, че това което трябва да подчертаем в доклада е резултатът. Това, което ми се ще да чуя е нещо повече за резултата от проектите на ЕИБ, както каза и докладчика. Просто не да гледаме в какво се инвенсира, но да видим какви са конкретните резултати от тези инвестиции на ЕИБ. Мисля, че трябва по-добре да измерваме ефективността на програмите за разходи, както чухме и от докладчика. Много се радвам да чуя колко е, пари са влезли в отделните проекти, но трябва да имаме и същото проследяване на резултатите е, парламентарен надзор и преглед. Тук съм напълно съгласен с докладчика. Е, и други комисии проявяват готовност и така апетит за по-активно участие с и обмен на мнение с други европейски институции. Не виждам защо сред тях да не попада и Е и Б. Е, така че тук му е мястото да поговорим за регулярни ангажименти. Някои неща можем да изменим, да речем Е и Б да трябва да се насочи към повишаване на конкурентната способност в Европа, особено сближаване в това отношение в държавите членки. Нуждаем се от стратегически инвестиции, напълно съм съгласен. Ролята на образованието и образователната инфраструктура са много важни. Всички сме е, съгласни, че за да постигнем разви... развитие и просперитет, трябва да заложим на образованието. Е, Енергийния съюз също би трябвало трябвало да бъде приоритет, а също и в, както направихме по отношение на социалното жилищно осигуряване. Не виждам причини да не постъпим така и тук е, но като се върна към точка трета, която очевидно поражда дискусии, тук трябва да бъдем пределно наясно. Нивото на инвестиции е, трябва да бъде ясно от една страна, но от друга страна трябва да видим колко резултатни са кандидатурите. Не искам че, да кажа, че не трябва е, да, се работи за по-стратегическо партньорство, предоставени интересни проекти и така нататък. Но все пак е, това е банка и нека не забравяме това по отношение на необходимата правилно водене на книгите, това, което наричаме due diligence, съм напълно съгласен с докладчика. Съгласни сме също, че трябва да имаме по-тясно сътрудничество между ЕИБ и националните банки по държави членки, за да сме сигурни, че работата на ЕИБ ще достигне до всички държави членки. Така че благодаря на докладчика и съм готов да подпомогна изработването на доклада в окончателен вид с цел той да стане още по-добър. Благодаря, госпожо председател. Колегата Вали има думата, казва председателката. Благодаря ви, госпожо председател. И благодаря на докладчика, който повдига някои от по-важните моменти в доклада. С тях можем да се съгласим. В стъплението си той спомена бежанците и ми се иска наистина да осветлят този въпрос, защото наистина дойде време, според мен, да се инвестира с цел намиране на решение на този въпрос. Има нужда от пари, независимо дали от банката или от европейския бюджет, но трябва да се инвестира. Като същевременно трябва да се избегне това да става непрозрачно, трябва прозрачно да се използват фондовете, защото наистина трябва да се отговори на спешна ситуация, но не защото нещата са спешни, можем да си спестим прозрачността. Струва ми се, че е имало вече прецеденти при използването на фондове, не за мигрантите в случая, но за създаване на клиентелистки е, системи, които да е, ползват такива фондове неправомерно. Според нас е, ще е хубаво наистина тези фондове от банката да се използват за наука, за иновации за стартъпи, за всички новаторски проекти, всичко това желателно и е хубаво наистина да се подаде ръка и на малките и средни предприятия, защото те наистина страдат от последиците на кризата на вътрешния пазар. Още повече, че глобализацията наистина засилва трудностите на европейския пазар. Имаме вече силни инструменти, знаем ги, но мисля, че могат още да се засилят. И нека да продължаваме да говорим тук в парламента, за да можем да подкрепим онези, които страдат най-много, а именно малките и средни предприятия. Сега във връзка с плана Юнкер фонда за стратегическите инвестиции. Мисля, че за съжаление е, тези средства ще отидат най-вече за инфраструктура. Аз съжалявам за това. Но при все това е много важно да има е, предварителни оценки и независими оценки за въздействието върху околната среда и върху социално-економическите аспекти. Трябва наистина да сме много бдителни, когато става въпрос за публични гаранции в такива е, инвестиции в инфраструктурата, когато има сериозни рискове. Така че наистина трябва много да се внимава, трябва да има наистина оценки на въздействието и в социалната сфера, и в, за околната среда. И трябва представителите на териториалните власти също да бъдат включени в тези оценки, за да се избегнат всички е, неприятни случаи от 2014 година, които познаваме, които се възползват от е, е, неправомерно финансиране. Освен това, банката трябва да продължи сътрудничеството си с не да продължи, а да го избегне е, с институции, които вече са е, обвинени в е, финансови измами. Трябва да се избегнат всички неправомерни техники, които познаваме, защото по този начин се изпират пари, защото продължава рециклирането на тези пари неправомерно, трябва наистина много да се внимава, когато се финансира нещо, да се знае точно какво се финансира и да има предварителна оценка на предприятията с съответните предварителни мерки за борба срещу измамите и срещу организираната престъпност. Не бива тя да бъде финансирана. Освен това, банката трябва да има добро международно сътрудничество, именно за да се е, избегне финансирането на предприятия с криминална дейност. За това ще бъде добре наистина да има предварителни проверки, за да има и пълна прозрачност. При търговете също трябва да се осигури пълна прозрачност тези търгове в рамките на FC ще се проведат за инфраструктура и още веднъж ще кажа, че не би в никакъв случай по този начин да се добират до капитали криминални структури, които вече са били уличавани в финансови измами. Това за нас е много важно. Когато ще говорим за годишния доклад, разбира се, ще продължим да повдигаме тези въпроси. Разбира се, ще се върнем на всички тези по-важни въпроси, но няма да се повтарям за сега с съдържанието на тези становища. Благодаря. Госпожа Айла Зендър. Eh, eh, благодаря ви, госпожо председател. Първо, бих искала да благодаря затова много подробно проучване, представено от господин Пирински за Европейската инвестиционна банка. Само, че има нещо, което бих искала да добавя. Става въпрос за етап, за който се спомена от докладчика. Става въпрос за FC и съответно въздействието върху транспорта, но утре по време на изслушването сигурно ще разполагаме и с повече данни в тази област. Всъщност това, което искам да кажа сега, е следното. Че все пак много голяма част от европейския бюджет, колкото и той да се съкръщава, използва с опити да обхваща все повече дейности. Тоест все по-малко бюджет се отделя на все повече дейности. Така този бюджет отива в инвестициите, които са решени от Европейската инвестиционна банка или от други е, структури, като се опитваме всъщност да се умножат инвестициите благодарение именно на този елемент на съфинансиране. Същевременно, мисля, че нашият проблем е свързан с отговорността защото този бюджет в крайна сметка се ползва от други външни на Европа институции. И съответно Европейския парламент или Сметната палата не могат да контролират достатъчно добре изпълнението на този бюджет. Бюджет, който е отишъл някъде в рамките на съфинансиране или на безвъзмезна помощ. Искам да кажа, че това, което ме изненадва, е, че управленските органи ни казват, че би било много добре една част от тези инвестиции да се извършва а, чрез съответните инструменти. Разбира се, ние нямаме нищо против, но дали ще можем достатъчно добре с бюджетния контрол да контролираме именно тези инвестиции? Това е мой въпрос. Предполагам, че докладчика ще обърне достатъчно внимание на този проблем. Но знаете, че АИБ има възможност също всяка година да се представя пред нас с цяла поредица от документи, които ни предоставя. Ако ги сравним тези документи и ги разгледаме в контекста на банката, е, може би бихме могли и също и да открием грешки, но всеки път е, нашата компетентност трябва да бъде запазена, а ние губим тези правомещия заради тези финансови инструменти и заради финансиризирането на тези бюджетни инструменти. Благодаря. Госпожа Капел. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на докладчика за този проектодоклад. Той е много обширен и много добре анализира доклада за 2014 година за дейностите на Европейската инвестиционна банка. Вижда се значението на тази банка. 80 милиарда евро е, са дошли от банката за инвестиции в европейски инвестиции и в европейски проекти. 14,7 милиарда, казва докладчикът, са били заделени за иновации и наука. Това са много важни области за, растеж и, за растежа и заедостта, включително и цифровата област, е, киберпространството. В тази област предстоят допълнителни про програми, насочени и към малките и средни предприятия. Тези програми трябва да бъдат подкрепени и ще бъдат подкрепени от инвестиционната банка. 80 000 малки и средни предприятия през миналата година са били подкрепени от банката с бюджет на равностойност 25 милиарда евро. Вижда се колко банката всъщност е важна за малките и средни предприятия. 20,6 е, милиарда са били заделени за стратегическата инфраструктура на Европа. Те са се влели в проектите ТНТ, е, много важни проекти за стратегическата инфраструктура в Европа. Е, освен това, говори се и за 19,1 милиарда за климатичните промени. Е, при тези проекти, когато те се аудитират, може би трябва да се внимава в бъдеще за това плащания в фондове да се случват, когато бенефициерите се задължават да следват целите заложени в стратегията Европа 2020 и са в унисон с климатичните цели на Съюза. Би трябвало е, в такива проекти да залегнат обвързващите цели за намаляване на емисиите. В този смисъл смятам, че е важно да се каже, че 7,9 милиона евро за проекти извън Европейския съюз трябва да отговарят на определени параметри. ОИСР направи едно предложение в светлината на миграционната криза, а именно, че има нужда от специални инвестиции в страни, в които в, в страни, в които може да има спе, особен приток на беженци. Затова мисля, че е разумно да се приоритизират проекти, които са насочени именно към това да се намаляват да се намаляват причините и последствията от миграционната криза. Такива проекти трябва да бъдат изтеглени на преден план. И то в страни, които са особено засегнати от миграционния натиск. И една забележка към глава първа. На докладчикът говори за инвестиции за възстановяване на економиката и увеличаване на продуктивността. Говори се за 300 милиарда, които са необходими като инвестиции. Може би съвсем ясно може тези милиарди да се оповестят тук в тази първа точка и да се каже, че е необходимо да се увеличи капитала на инвестиционната банка. Знаем от господин Хойер, че последното капиталово увеличение се е случило през 2012 година и това увеличение било с 108 милиарда евро. една сума, която вече е изразходена за проекти като цяло. Мисля, че това е добър сигнал, защото в крайна сметка Европейската инвестиционна банка има именно целта, е, целта да подобри растежа в Европа и да създава мотивации за инвестиции. В този смисъл аз ще предам някои из... предложения за изменения. Благодаря много. Жалко, че нямаме представители на ЕИБ. Е, винаги каним. Сега специална покана не сме им изпратили. Аз по въпроса за Сирия бих попитала някои неща. Съгласно въпросник е, е, за състоянието на хората там, но е хубаво да чуем и как вървят проектите. Това е важно, така че ако имате въпроси към ЕИБ, моля изпратете ги, ще направи списък на въпроси. Може би представя представителят на комисията ще може да ни отговори. И бихме искали също това да чуем кога ще излезе комисията със становище по годишния доклад отговор. Обикновено получаваме отговор от звеното за взаимоотношения между институциите. Аз в момента не мога да ви отговоря, може би колегите. Що се отнася до другите въпроси, които засегнахте, те наистина следва да бъдат отправени към Европейската инвестиционна банка. Не са в моя кръг на компетенция. Е, хубаво. Накрая докладчикът. Благодаря, госпожо председател. Изказвам благодарност на всички изказали се по доклада. Несъмнено има какво още да се направи и очевидно колегите са готови да дадат своя принос. Искам да се спра на три или четири от поставените въпроси. Първо, както представителя на комисията, така и колегите се спряха специално на точка трета, е, вие също споменахте този въпрос, разпределението на инвестициите. Мисля, госпожо председател, че тук трябва много сериозно да си поговорим и да обсъдим въпроса, защото не е достатъчно просто да се казва, че ЕБА си е банка все пак и за това имат процедури за оценка на риска и т.н. нататък. Да, така е, но това не е всичко съществува в е, известно напрежение, ако щете, или необходимостта да се съчетаят обичайните банкови практики с основната задача и мисия на банката. И това, което аз посочвам в точка 3, отговаря на текстовете на договорите е, и там ясно е формулирана основната задача на банката. И там се казва, че в изпълнение на тази задача е, да, банката предоставя заеми и кредити, е, средства като работи и с, без печалба, така че договорът е пределно ясен. Европейската инвестиционна банка, да, е крупна обществена банка, но банка с определена мисия. Сега няма да се впускам в спекулации какъв би бил подходящия вид политика за изпълнение и прилагане тук, но Явно е на лице необходимост от по-проактивна политика от страна на банката във връзка за преодоляване на различията, на, на ам, ам, разнобоя в различните економики и тяхното развитие. Колегата от Ирландия постави важни въпроси. Да, вярно е, всеки трябва да си оправи счетоводството, всяка държава членка. Но не това е крайното, край, желание крайен резултат. Ако говорим за моята страна, България, ние поддържаме балансиран бюджет с дефи, бюджетен дефицит под 3% и е, съответно е, държавен дълг, който не надхвърлят зададените стойности от БВП, е, но и така нататък, и така нататък, но има и други моменти. Но тук една банка с проактивен подход подход би трябвало да насърчи е, инвестициите, а не просто да казва това не е интересно от гледна точка на финансовите пазари. Още нещо, което вие споменахте, госпожо председател, в самото начало за отговори на въпросите към банката е, пред, за на въпросите до 15 октомври. Да, ще ги разгледам и мога да попитам още доста неща. Има обаче един фундаментален, фундаментален въпрос относно докладването и отчетността на банката въобще, защото в момента ние нямаме годишен доклад на банката. Това, което имаме е доклад за годишните дейности, доклад за прозрачността, счетоводен доклад по дейностите и така нататък. И един от въпросите, които ние поставяме е въпрос 33 с много вълнуващ интересен отговор. Повечето въпроси се свързани с конкретни изисквания и конкретни мандати за поделните отрасли, използвайки различни методологии, по, по, в сравнението между докладието може да доведе до различни отговори. Какво ще рече точно това? Не искам сега да, да се изказвам надълго и широко по въпроса, но това категорично не е достатъчно. Не е достатъчно как от гледна точка на докладването и съответните изводи, но и от гледна точка за това, за което говорим. Как банката се е, справя с е, този очевидно неудовлетворителен начин на географско разпределение. Какво правят по въпроса, какво смятат да правят. И накрая надзора от е, погледа от парламента. Странно е, че нямаме така удоволствието и честа да посрещнем представител на ЕБ тук, би било редно да присъстват на представянето на доклада, но мисля, че това само доказва, че трябва най-сетне да създадем необходимите и подходящи за целта процедури. Председателката благодаря, напълно съм съгласна, да. Има пропуски в отчетността и всяка година повтаряме, че ги имаме и тази година имаме и вашия доклад и можем изрично да го кажем това, което ни се докладва за финансовите инструменти, е крайно неудовлетворително и за това мисля, че трябва много хубаво да си поговорим какво да предприемем, защото обществените средства е, трябва да бъдат под наш надзор. Благодаря. Мисля 5 декември е срока за внасяне на изменения колегата Айла Сенда. Благодаря ви, госпожо председател. Само ми се искаше да ви предложа да поканим представител на Европейската инвестиционна банка за размяна на мнение, за да можем наистина да, да чуем пряка реакция на представител на банката. Благодаря. Абсолютно, Да, във всички случаи трябва да го сторим. Имахме първия разговор с господин председателя Хойер, председателя на банката. Аз абсолютно вярвах, че днес ще има представител на банката днес на нашето заседание. Не разбирам това отсъствие и трябва да видим какво да направим. Вероятно ще трябва да помислим за едно кратко допълнително заседание. Така или иначе, 15 декември е крайния срок за измененията. Гласуването тук в комисията е на 28 януари. Извинявайте, 30, 30 ноември е крайният срок за измененията, а 15 декември е, е записана като дата за крайен срок на измененията в дневния ред Имаме голямо разнообразие на мнения в този документ. Не разбирам обаче тази, този разнобой тук. Да, 15 декември пише тук. Ще ви кажем точно кога е крайният срок за измененията. Ще ви кажем кога е крайният срок. Да речем, че е 30 ноември. Добре, 30 ноември. В противен случай няма да успеем. Така или иначе, според мен, трябва да се опитаме да говорим с Европейската инвестиционна банка. И така, преминаваме към точка 5 а именно защита на финансовите интереси на Съюза. Тук също имаме представене на проекто доклад. Докладчик е колегата Явор. Имате думата, колега. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика, на докладчиците на Сянка за съвместната работа и за създаването на този е, проектодоклад. Искам, колеги, да ви напомня, имахме пред преди време разговор с Джорджо Кеслер, представител на Олаф. Той ни представи доклада от Олаф. Освен това имахме и продуктивен разговор с госпожа Кюргиева, комисар Кюргиева, която представи доклада на комисията и аз се опитах да подсуня всички заключения от тези документи в нашия доклад. Общите ми забележки какви са? Искахме да имаме един общ доклад с ясна структура, така че хората да могат да разберат какви са основните проблеми. Нашата цел беше да имаме един балансиран доклад и да ви представим съответните цифри от, от финансовата година 2014 година и да предложим някои иновативни решения за проблемите, които сме открили. Основните ми заключения са Държавите членки имат 80% отговорност за прилагането на бюджета. И това се отнася за действията на европейските инвестиции и на институции и на държавите членки. Разумното разходване на публичните средства трябва да е комбинирано с едно ефективно аудитиране, така че да е спазен подхода за използване на всяко евро най-целесообразно. Най-напред искам да се спра на нередностите. Искаме да помолим комисията да отговори на желанието на парламента, заложено и в предишни а, доклади, желание за отговор, защо има толкова нередности и на какво се дължат те. Обаче, до момента нямаме отговор. На отговор от комисията. Освен това, много е важна, важен и недостига при събиране на приходите от ДДС. Около 107 милиарда евро на година се губят и смятам, че комисията трябва да използва всичките си а, компетенции, за да може да накара държавите членки да събират тези средства. На следващо място има нужда от по-добра отчетност и докладване. Очакваме доклада на Комисията за борбата срещу корупцията и би било хубаво в този доклад да има отделна глава за дейностите на институциите, на европейските институции в борбата им срещу корупцията. Имаше глави за държавите членки, но нямаше глава за европейските институции в предишните доклади. Освен това, е, въпросът за индекса за корупцията – според който се оценява държавите членки в борбата им срещу корупцията на годишна база. Смятам, че контролният механизъм за разходването на средствата трябва да отразява и е, начина по който държавите членки се справят с корупцията един такъв индекс ще даде мотив на държавите членки да се справят по-добре. Освен това, има и напрекъснат проблем с надежността и качеството на данните, подавани от държавите членки. Това беше ясно казано и от господин Кеслер от Олаф за това, аз бих искал да помоля комисията да работи с държавите членки именно в посока на получаване на надежни данни. На следващо място законодателство, което да осигурява минимална защита на информанти, на хора, които подават сигнали за наредности. Тези хора са много важни при разкриването на корупция, на случай на корупция и те трябва да бъдат подкрепени. Те трябва да могат да се осланят на една система, която ще ги защити. В противен случай ние няма да може ефективно да се борим с корупцията в европейските институции в държавите членки. Освен това смятаме, че Европейският съюз трябва да подкрепя трансграничен инвестигативен журнализъм, което е много важна мярка за разкриване на случаи на корупция в държавите членки. На следващо място. Директивата за директивата ПИФ и директивата за Европейската прокуратура. Смятам, че тези два законодателни акта трябва да бъдат приложени колкото се може по-добре, защото директивата за защитата на финансовите интереси на Съюза е едната страна на медала, другата страна е нашето предложение за бързото и прилагане. Виждам, че има резерви в някои държави членки, но това е проблем, който ясно и трябва да решим. Освен това, обществените поръчки. Това е проблем. Е, много от нередностите се дължат на неспазване на законодателството по отношение на обществените поръчки. Затова новите директиви, именно директивата за защита на финансовите интереси, трябва да бъде приложена. Освен това, предлагаме база данни за нередностите. Това ще бъде една добра изходна точка за борба срещу а, нередностите. В тази база данни трябва да се отчитат тежестта на грешките и тяхната честота. Освен това, Олаф, имаме нужно, нужда от бързо разрешаване на проблемите с Олаф и надзорния комитет. Е, нито Олаф, нито надзорния комитет могат да да изпълняват е, правно заложените е, задължения, които е, тези органи трябва да изпълняват в докато, този, докато проблема, докато противоречието, което съществува, не е разрешено. Затова препоръката е този проблем бързо да се разреши. И накрая. Смятам, че е, с всички докладчици в и политически групи сътрудничеството беше много добро. И въпреки това се надяваме на допълнителни вдъхновения от ваша страна, защото искаме да имаме един много, много добър доклад. Благодаря. Ще започнем с дебата. Колегата Борген е първия, който поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за доклада на колегата. Много се радвам, че не става дума само за разходи, но и за приходи. Понякога забравяме тази страна на медала и много уместно това ни е припомнено. Това е много важно за бюджета е, е, е, когато аз изготвях мнението на становището на комисията Реги, така че аз тук ще говоря повече за политиката на сближаване. В становището на Реги ние отбелязваме, че с политиката на сближаване е, не е областта, където има много нередности. Повечето е, е, неща тук са стабилизиране, така че бихме искали да внимаваме, защото има все повече пропуски и там. А също ние ще отбележим, че определението на измама и не измама са различни различни в различните държави членки, което сериозно затруднява определянето на нередностите и поради тези разлики е трудно да постигнем единно ниво на разбирането за това какво е измама и какво не е, така че може би трябва да потърсим една по-унифицирана система в рамките на Европейския съюз, така че поне всеки да се опитва да подхожда еднакво е, в становището на Региния. Също така призоваваме държавите членки да обменят добри практики, с цел да се прави правилна оценка на измамата, така че съответните органи да могат ефективно да се борят с измамата. Ние насърчаваме държавите членки да разгледат своите процедури, особено за обществените поръчки, защото е, това е една много сериозна тема, когато говорим за измамите. Тук има какво да се желая и направи. Приветстваме е, споменаването на междинната оценка през 2018 година. Това ще ни даде възможност да раз, преоценим измамите в политиката на сближаване и се очакваме, че до тогава ще има нови програми, така че ние ще седнем и ще ги разгледаме и ще видим какви са, какво е направено по отношение на мерките за опростяване. Мисля, че опростяването на процесите в държ... и процедурите в държавите, членки и регионите ще донесе е, ще бъде от обсеобща полза, така че ние подкрепяме така предлагания доклад. Това в общи линии е становище на нашата комисия. Гласуването предстои. Не, не очаквам големи промени, но все пак трябва да изчакаме да видим какво ще кажат и останалите колеги, когато обсъждаме преди гласуването. Благодаря председателката, благодаря е, колегата, колежката Питър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Явор Бенедек за подготовката на този доклад. Нека да ви обърна внимание на два момента, които си заслужава да бъдат е, пояснени. Първо, точка 18, т.е. финансовата подкрепа за е, разследващата журналистика трансгранично. Ако има такава възможност да се подкрепят публични медии, ми се струва, че наистина може да се създават такива условия за независимост, за свобода на изразяване, за свободата на журналистиката. Това го разбирам. Да се създаде рамка за свободата на журналистите, които наистина да могат свободно да вършат работата си. Но финансова помощ за това не ми се струва съвсем удачно решение. Друга точка. Става въпрос за точка 24, последно изречение. Тук се говори за делото Тарико, където Съдът на Европейския съюз обръща внимание на факта, че ДДС е така или иначе традиционен собствен ресурс. Това малко ме изненада, защото директивата от 2007 година за собствените ресурси на Европейския съюз посочва, че има три вида тради... собствени ресурси. Първо, традиционните собствени ресурси. Собствени ресурси, проистичащи от е, таксите по захарта и митнически и митото, така че собствения ресурс от ДДС и собствен ресурс И така, потърсих делото. Става въпрос за дело от 2015 година. И за съжаление в това дело не открих абсолютно нищо, което да е във връзка с този текст в точка 24. Така че според мен тук не трябва да има препратка към делото Тарико. Просто неуместно да се записва такава препратка. Това за мен е важно, просто защото за мен не трябва да съществува в тази точка. Това е благодаря. Колеги Пирински, питам. Господин Пирински. Благодаря, госпожо председател. Искам и аз да благодаря на докладчицата, на докладчика, господин Явор. Мисля, че той е добра изходна точка за по-нататъчна работа. Искам да благодаря за възможността за консултации, за това, че имахме консултации с докладчика и можахме да говорим по предложенията, които бяха направени в рамките на консултациите. Казвам това, защото смятам, че е, този доклад отразява правилно развитията в областта, правилно ги осветлява. Има проблем с нееднаквото отчитане и има проблем с данните, които представят нередностите от държавите членки. Това е нещо, което се споменава, но може да бъде съдълбочено в доклада. Това е предизвикателство, което не бива да забравяме. Ако искаме да подобрим отчетността и да намалим нередностите в държавите членки. Освен това, мисля, че е разумно да отбележим факта, че и тази година броят на нередностите и сумите, които проистичат от нередностите, са нередности, които не са измами. И смятам, че докладът правилно подчертава нуждата от административни мерки – които активно да се справят с причините за тези нередности, които не са измами. Освен това, въпросът за отделните държави членки. Там имаше, имаше някои критики по отношение на държавите членки, но смятам, трябва да сме внимателни с посочената практика, тъй като практиката понякога, да, практиката да се споменават отделни държави членки, дори когато това е оправдано, понякога води до пред, пред предпоставки за предв... пред, предумишленост. Сега към точка 15. Е, има нужда от развитието на система за ранно предупреждение. Трябва да има обаче и ясни критерии за тези рестриктивни мерки и начин по който те да се прилагат правилно. И параграф 34. Говори се за е, контрабандата с тютюн и с е, подправените стоки и съответните превентивни мерки да се превентивните мерки за намаляване на обхвата на такива практики. Искам да попитам докладчика, да задам въпрос по отношение на данните. Най-напред за нередностите, които не са с измами. Сравнението между 2013 и 2014 година. В доклада за директивата за защита на финансовите интереси се казва, че има 5% увеличаване. А в проекта доклада се казва, че този процент е 48%. Това е параграф 3. Тоест, моят въпрос е, е, защо има такава разлика? И освен това, въпроса за тълкуването на данните, въпрос на който вече се спрях всъщност, въпросът за възстановяването на средствата в европейския бюджет. Този въпрос е свързан с при... собствените приходоисточници. Това бе споменато. Но в приложение 9 на страница 223 се казва, че 24% е степента на възстановяването и се споменават в България и Обединеното кралство като страни, в които този процент е три пъти по-висок. По отношение на България се казва, че е, невъзстановените средства са 96%. Сега аз не разбирам това проблем ли е или е нещо хубаво. Освен това, неясно е и възстановяването на средствата при различни периоди за общата сълскостопанска политика. Там за някои, е, някои държави членки са споменати по име, други не. Има обобщение, където картината се оказва доста по-сложна, по-разнопосочна що се отнася до различните видове приходи и различните приноси на държавите членки. Тук, според мен, също трябва да подходът да е по-ясен, по-специфичен. И най-накрая, параграф 12. Е, тук става дума за кохезионната политика и фондовете. Мисля, че колегата Вон засегна въпроса в своето изказване. Тук смятам, че има нужда че има смесване между данните, които се отнасят до Кохезионния фонд и данните, които се отнасят до кохезионната политика като такава. Защото 660%, които се цитират, са свързани с, би трябвало да са свързани с Кохезионния фонд, докато растежа, докато е, растежа в на на брой, на, докато растежа от е, нарастването на, на сумите от нередности са 76%. Е, така че мисля, това са неща, които трябва да се изчистят, но по принцип смятам, докладът е много добър, той представлява степ, стъпка напред, но стъпка, която може да бъде подобрена. Благодаря. Леги Али, питам. Колегата Али. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин Явор, а, на първо място искам да ви поздравя за доклада, защото а, когато говорим за доклад относно защита на финансовите интереси на Европейския съюз, ми се струва, че от една страна трябва да променим и цялостната ни визия и стратегия за а, преглед на всичко това, което се случва с оглед и на новите инициативи, които са предприяти в рамките на Съюза като цяло. Когато говорим за злоупотреби, трябва да сме наясно, че всички тези случаи привличат вниманието на цялата общественост, на всички европейски денокопаци, което и това привличане на внимание накърнява и репутацията на Европейския съюз. Ето защо ние трябва да гарантираме доброто финансово управление на програмите на Европейския съюз и да бъдат введени всички необходими мерки, за да бъде защитен по най-адекватния начин на бюджета на Съюза. От тази гледна точка годишният доклад на Комисията относно защита на финансовите интереси е важен, представяйки функционирането на превентивните и коригиращи механизми и действия, предприят, както и предприятите от службите на комисията мерки и действия за защита на бюджета от незаконни и е, неправомерни разходи и нередности, както отбелязаха, мисля, че това е правилният и коректният термин, които са свързани с приходите. Въпреки, че предварителният доклад, представен от докладчика, е добре структуриран, има е, и балансиран, бих казал. Има някои аспекти, които бих искал да засегна. Именно на първо място е, това е стратегията е, за бюджет, фокусиран върху резултати. Важно е да се гарантира ефективността на разходите при разработването и прилагането на системите за управление и контрол, които предотвратяват или идентифицират и и коригират грешките, защото този момент е много важен. Стратегиите за контрол следва да предвидят по-засилен контрол и частота в рискови области с по-висок процент грешки и да гарантира, че контролът наистина осигурява добавена стойност. Това е важно, защото проверките водят до значителна административна тежест за бенефициентите, и дори може да обезкуражат участието в е, тези програми и биха, или биха могли да поемат ресурси, е, които иначе биха били нужни за постигане е, на резултати. Но от годишния доклад, за мен поне лично, не става ясно дали ефективността на разходите през 2014 година е била подобрена. На второ място, някои примери, дадени са някои примери за политиките за борба с измамите на равнище на, ЕФС, на ЕС за програмите Херкулес 3 и Перикъл. Въпреки, че техните бюджети са представени, не става ясно какви са реалните резултати от изпълнението на тези програми. Тоест, каква е, какъв е реалният принос на всяко евро инвестирано в в тези програми. В сравнение с 2013 година и предходните години, през 2014 в рамките на доклада на комисията наблюдаваме увеличение на броя на нарядности. И тук бих искал да задам въпроса на какво се дължи това. Дали на по-добрия контрол или а, имаме общо увеличение на нередностите в рамките на общността като цяло. А, и тук искал, бих искал да се присъединя към това, което каза и колегата Пирински за този е селективен подход, който има, защото наистина не е ясно поради каква причина селективно са изброени определени страни членки. В заключение, е, мисля, че е много важно предприятите мерки за борба с измамите, както от институциите днес, така и от страните членки, да се оптимизират. Защото не казвам да се увеличат, Казвам да се оптимизират, защото трябва да се намери оптимума между контрола и баланса, да не обезкуражим също време, защото търсим бюджетиране, което е ориентиран към резултати, което от своя страна ще осигури по-добра приходна част на бюджета, ще даде възможност да се приложат по-силни политики, както и е, да се задържат неравностите в разходната част е, под контрол, което ще е, увеличи, увеличи доверието в институциите. Най-вече на първо място в Европейския парламент и на следващо място, естествено, в всички институции на Европейския съюз. Благодаря. Точно така, колега Али през последната година комисията положи сериозни усилия да подобри системите за подаване на информация. Понякога има разминаване. Сега колегата Новаков. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко благодаря на колегата Явор за неговия доклад. Очевидно това е един балансиран доклад, освен това Както казаха и преждеговорившите колеги, винаги е жалко, когато се споменават конкретни държави членки, по-отделно особено, цитирайки числа. Но все пак, като говорим за е, е, изразходване на близо 150 милиарда годишен бюджет на Европейския съюз, е, хората и бюджетния контрол са най-добри приятели, така да се каже, защото ние се интересуваме от едно балансирано представяне на изразходването на бюджета, но и видими резултати. Какво е станало, какво се е постигнато с парите на европейските денакоплатци. И ние вече е, много говорихме за бюджет на база резултати. Защо? Защото, както вече казах, е важно не само да видиме добре направени сметки, но да обърнем цялата философия на политиката на сближаване от финансиране на вашите желания към финансиране на потребности ценностите. За това приветствам по-голямата част от заключенията на господин Явор и все пак ми се струва, че едновременно с бюджет на резултатите ние ще трябва да осъществяваме контрол на базата на риска. При държави членки, които постигат добри резултати, не се нуждаем от толкова контрол, защото вие, разбира се, можете да си представите. Колкото повече е бюрокрацията, толкова повече нередности ще се констатират, защото има повече възможности държавите членки да допускат грешки. И както казаха вече колегите, не всички нередности са измама. измами, което е добро добра тенденция е, и по, говорим за по, повишено доверие в европейските институции. В заключение ще кажа, че подобни доклади трябва да бъдат правени. Е, жалко, че не, нямаше представител на ЕИБ за доклад на господин Пирински, но аз искам да видя резултати от тези доклади, така че наистина се радвам, че имаме възможност да внесем изменения с цел е, доклада да е по-широко ориентиран към резултати в бъдеще. Колегата Вали, пос, последно изказване. Благодаря, госпожо председател. Искам и аз на своя ред да благодаря на докладчиката. Трябва да кажа, че споделям почти всичко от казаното от него, особено когато казва, че е изключително важно да се борим срещу измамите. В днешно време трябва да осигурим добро сътрудничество за обмена на данни между различните държави членки по данъчни въпроси. Защото ако не се създаде един европейски регистр с тези необходими данни, никога няма да можем да избегнем измамите с ДДС. И ще продължаваме да плащаме фактури на пред... несъществуващи евентуално предприятия или пък предприятия, които най-редовно е, се свързват с организираната престъпност. Така че още веднъж ще подчертая това. Добрата комуникация между държавите членки, защото иначе е обречена на провал нашата битка. Трябва наистина да отчетем всички доклади в е, е, тази област, включително и на е, органите на държавите членки, както и за трансграничната борба срещу измамите. За обществените поръчки вече сме видели колко много нередности има, колко много тежки грешки са били откривани. Е, така че предложението на комисията да се създаде такава база данни може би е, си заслужава да се обмисли. Това може да бъде средство за изкореняване на тези голем... сериозни грешки. Някои може и да не са чак толкова сериозни, но все пак са свързани с прозрачност, с е, информацията по търговете. Във всички случаи гражданите искат да знаят как се харчат тези обществени средства. А тези грешки показват, че ясно има известен проблем с прозрачността. Освен това искам да приканя всички да се съсредоточат по инфраструктурите, които се финансират от ЕИБ или от регионалните фондове, изобщо големите инфраструктури, които се финансират от големите европейски фондове. Защото трябва наистина да има много голяма прозрачност. Всичко, което е свързано с обществените поръчки, има за последици много често именно включването на криминални организации в такива големи проекти, просто за да изперат е, мръсни пари, чисто и просто. За това искам отново да призова за международно сътрудничество, за да можем наистина да се е, поставим сериозно препятствие пред е, организираната престъпност, които боравят понякога с милиарди. Достатъчно е да влезете в интернет, за да видите за какво става дума трябва наистина да се изчистят нашите финанси от това. Още е, нещо важно за е, съобщаването на нередностите. Е, трябва наистина да бъде насърчена тази си, ситуация, за да се знае, че всички ние говорим с един глас за защитата на нашите интереси това трябва да бъдат лица, които по никакъв начин да не могат да пострадат от това, защото в обратния случай това ще означава и, че ние не защитаваме финансовите интереси на Европейския съюз. По оригиналните фондове ми се иска да се постави ударението най-вече от страна на Европейската комисия за качеството на извършените проверки в северните пристанища на Европа, защото всички тези стоки, които пристигат на тези пристанища в Северна Европа, представляват огромен дял и е изключително трудно там да се провеждат е, много задълбочени проверки, а се знаят какви са проблемите, свързани с бързината, е, с която тези стоки след това е, се придвижват на територията. Така че в момента на пристигането на стоките трябва много бързо да се извършват проверките на пристанището. Иначе се сблъскваме с риск от несъбиране на собствените ресурси на Европейския съюз. И освен това има и риск за липса на контрол на етикетирането, а това може да бъде в ущърп на европейските економики. И накрая, разбира се, съвсем не е мало, по-маловажно за резултатите и фокусирането върху резултатите. Мисля, че трябва ясно да се разбере до каква степен европейските програми могат наистина да постигнат тези резултати, като започнем с социалните фондове, фондовете за бежанците и наистина трябва да се направи задълбочена оценка на всички тези фондове Приоритетна задача е това. Трябва наистина да се внимава какви резултати носят всички тези фендове, защото могат да се финансират проекти, но понякога тези проекти не носят до нито едно допълнително работно място, не помагат на бежанците да се интегрират, не помагат за е, структурното сближаване на различните държави в европейския пазар. Така че и тук е необходима изключителна бдителност, за да не се разпиляват европейски средства и да не се харчат непроверно. Така че всичко това трябва да се гарантира за доброто качество. Благодаря. Благодаря. Сега ще чуем госпожа Хофман от е, Олаф. Вие имате честа да отговорите на въпросите и да обобщите нещата. Годишният доклад по ПИФ наистина говори е, за чудесно свършена работа от комисията като документи. Е, знаем, ясно са очертани слабостите и силните страни на администрацията на държавите членки. Благодаря, госпожо председател. Специална благодарност отправям към вас за казаните от вас думи за доклада по ПИФ и приложенията. Ежегодно това е сериозна задача, която изпълняваме заедно с държавите членки. Ще предам добрите думи на колегите от ОЛАВ, които работят заедно с други служби на комисията. Се сега, ако продължите, продължавам на, позволите, продължавам на английски. Мога само да изразя съгласие с казаното, господин докладчик, от вашите колеги. Мисля, че вие предлагате един балансиран проект от доклад, който съдържа интересни идеи по различните политически области, за които отговаря не само Олаф, но и различни звена на комисията. Споменахте доклада за корупцията, за обществените поръчки, много важни въпроси и тясно свързани с факта, че защита на финансовите интереси е хоризонтален въпрос. Ние ще се радваме да, да чуем оценката на парламента в резолюцията. Ако позволите, искам да се спра на няколко въпроса. Не мога да обсъдя всички въпроси засегнати в доклада. Имаме храна за дискусии, но първо относно високите или по-големи количества пропуски и нередности. По този въпрос бяха направени коментари от господин Пирински относно това дали данните са коректни. Ние сме на ваше разположение да разгледаме този въпрос с, с останалите служби на комисията, така че вие да получите възможно най-точни и изрядни данни за доклада си. Разбирам, господин докладчик, че следва да разглеждаме вашата за разгриженост във връзка с инициативите на комисията и а, Олаф за политически стъпки в борба с измамите. Вие говорихте за стратегията, стратегията на комисията за борба с измамите, отраслови стратегии на комисията и агенциите. Да, наистина ние трябва да засилим общественото внимание и в държавите членки, включително насърчавайки държавите членки да приемат стратегии за борба с измамите и обучение в тази посок. Ние имаме нарочна система за управление на тази на, на нередностите. Вече пета версия изли, е излязла по този въпрос, така че административните органи на държавите членки да откриват потенциалните възможности за измами и във взаимодействие с останалите правоохранителни органи да се борят с тях. Така че държавите членки според нас са разширили своята дейност и като проследяване, и като докладване на такива явления. Затова ние смятаме, че случаите на установени и е, докладвани нередности е по-скоро положителен момент. Е, то, въпрос, който бе обсъден и по-рано в дискусията. Е, това не говори непременно за повече измами. Напротив, държавата членка показва явен принос за по-добра борба с нередностите, независимо дали говорим за измама или не. В този контекст накратко ще спомена също програмата Херкулес, която вие говорите, програма за държавите членки, която бе наистина много успешно приключена миналата година. Разбира се, бюджетът е ограничен, вие го казвате в рамките на финансовата рамка, но има повече запитвания от държавите членки, което е хубаво, както е хубаво, че има и по-висока степен на съфинансиране за техническата помощ. Но като цяло, като гледаме дейностите в, по линия на приходите, повече съвместни митнически операции, дейности. Това говори за чисто практически напредък в държавите членки. Позволете все пак да отбележа законодателното предлож... законодателните предложения за засилване борбата с измамите в европейски мащаб. Споменахте така наречената директива ПИФ и сме напълно съгласни с вас, господин ам, а, докладчик, че тук трябва да включим и ДДС и тук се надяваме, че нещата ще приключат успешно във възможно най-скоро време. Ние също се консултирахме с правната ни служба а, с, про, а, решението на съда по делото Тарико бе пределно ясно. ДДС е част от европейските финансови интереси интереси задължително трябва да влезе в директивата ПИВ. В противен случай отстъпваме от завоеваните позиции. Е, говорите по други въпроси. Важно е не само да се постигне компромис, както споменах казахте в доклада. Според нас е още по-важно този компромис да, да има истински принос за защитата на финансовите интереси на Съюза, което може да стане единствено ако е, е, ЕППО, Европейската прокуратура, заработи. И аз мисля, че тук разчитаме наистина на подкрепата на парламента и сме искрено благодарни на, за подкрепата не само на парламентарната комисия Либе, но и на вашата комисия. Вие трябва отблизо да следите, следите нещата. И все пак трябва да кажа, че настоящото състояние на нещата и преговорите в съвета ме карат да се съмнявам, че е, сме постигнали ем, желания резултат. Трябва просто много внимателно да следим развоя на събитията. Още два въпроса бяха поставени в дискусията. Вие е, доклада Антикорупция Чирон е, както знаете, комисията също пое ангажимент до година да излезе със собствен доклад. Може би ще е рано тази година, но за до година бе взето такова решение. Ще бъде поставено началото на двугодишни доклади. Въпреки, че ресурсите ни не са големи, това ще бъде сторено. Другото, което искам да спомена е обществените поръчки. Много е важно да работим в тази област. Комисията следи внимателно за базата данни. Това е интересно предложение. Например, грешките в тази област да се събират. Отнасяме се позитивно към това и смятаме, че ще можем да обединим това с механизма за управление на нередностите, за да не се зариваме с бази данни. Отнасяме се положително към тази идея. И накрая, но не по важност, разбира се, се, искам да кажа, господин докладчик, госпожо председател, понеже това е последната част посветена на Олаф. Сигурно разбирате, че Олаф и е, е, нашия надзорен е, съвет, заедно с госпожа Еврокомисар Георгиева, работим активно за постигане на работно споразумение в края на годината. Мисля, че това ще бъде един добър резултат. Благодаря за вниманието ви. Председателката, да, да, наистина ще внимаваме. И накрая, колега Явор, имате думата за заключителни бе изказвания. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за ценните изказвания на колегите, на докладчиките в Сянка, на Олаф, за положителните оценки. Имаме обща база, както разбирам, за работата през идните дни и седмици. Бяха поставени конкретни въпроси и коментирани някои неща и аз искам да реагирам на казаното. Господин Волнес няма го вече, но мисля, че е важно от перспектива на комите, комисията по регионално развитие, да работим заедно. Да, важно е да работим заедно, така че ще очакваме да чуем становището на Реги по този въпрос. Максимално точно, максимално стриктно ще се отнесем към европейските разходи в областта на кохизионната политика. За госпожа Пит Питера, разследващата журналистика, споменахте. Да, много деликатен въпрос, защото тук говорим за независимостта на медиите и така нататък. И все пак, мисля, има програми в рамките на Европейската система за фи... схема за финансиране, която подпомага НПО и журналисти, така че да подпомогнем тяхната независимост в тази област. Това е много конкретна, независима структура, гарантираща независимостта на журналистите. Но, както видяхме в Люк LuxLeaks, изключително е важно да разчитаме и на тази разследваща журналистика в борбата срещу корупцията и измамите. Също по повод случаят делото Тарико да, тук не става дума за ПИВ и за, нито за директивата, нито за доклада, но както каза госпожа Хофман, е, тук решението на съда е ясно. ДДС съставлява част от собствените ресурси на ЕС. И това е важно, защото ние точно в този контекст цитираме делото Тарико. На това стъпваме е, и би трябвало и ние комисията да обърнем по-сериозно внимание на такива въпроси, защото съд, е, решението Тарико всъщност се произнася по въпроса дали ДДС е част от собствените ни ресурси. И трябва да внимаваме е, специално във връзка с избягването на ДДС. Господин Пирински, да, говорили сме с вас и зная и съм съгласен, че нередностите понякога са измама, друг път не. И има е, сериозна разлика между нередностите от един и другия тип. И когато не става дума е, за измами, да, въпросът се свежда до бюрокрация. Наистина има бюрократични структури дори и при търговете в политиката на сближаване. Но от друга страна, е, тук говорим за как да кажа, чистотата на националните институции и структури при управлението на европейските фондове, защото понякога не става дума за, когато става дума за нередности, които не са измама, е, те ни отвеждат към е, се сериозни наредности в структурите и институциите на европейските държави и членки при управлението на средствата. Така че те разкриват понякога проблеми на системата, които не са свързани с измама непременно. Стана дума за я сам в точка 12. Каква е разликата между Кохизионния фонд и политиката на сближаване? Да, ясно ще разграничим нещата. Можем да довнесем уточнение и за 660% Очевидно става дума за кохезионния фонд. Е, е, това е част от цялата политика на сближаване. Мисля, че ще успеем да постигнем ам, правилната формулировка, за да кажем възможно най-ясно това, което искаме да кажем. Също господин Пирински и други, като господин Али и други колеги, поставиха проблема за това, че се посочва понякога дадена държава членка, цитирайки данни. Нали, говорим за едни, пък не говорим за други. Да, разбира се, знаете, че това не е лесна задача трябва също така да посочим конкретни явни, убедителни примери по конкретни случаи. Съгласен съм, че трябва да бъдем максимално коректни и честни и не да сочим с пръст само определени държави членки. Мисля, в хода на по-нататъчните ни преговори ще намерим верния баланс между конкретните примери, без да превръщаме някои държави членки в черни овце. Съгласен съм, съгласен съм с вас е, напълно, колега. Ам, след това, нека да погледна какво още имаше. Госпожа Хофен каза, че има нарастваш брой нередности в резултат на по-добрите механизми на контрол. Възможно е, Надявам се да е така. Но има и възможност нарастващия брой просто да е, защото те са повече. И е, е, конкретни, може това да е конкретния опит на държави членки, но аз не мисля, че във всички държави членки нещата се променят са еднакви, но в някои случаи е, става дума не просто за статистика, за статистически феномен, а е факт, че има повече нередности в някои държави членки, нещо, което не бива да забравяме. Иначе, мисля, че ще бъдем в състояние да отразим всички направени от вас коментари и също така ще се радваме да получим от вас писмени изменения. Надявам се, че ще намерим е, подходящо балансирано решение на всички поставени от вас проблеми. Мисля, че гледаме в една посока и съм убеден, че ще намерим решение което да ни доведе до доклад, който да бъде добър и приемлив за всички политически групи. Благодаря. Председателката, благодаря но бавно и полека започвам да се нареждаме сред хората, които замитат проблемите, вместо да ги посочваме. Винаги от нас се очакват промени все пак. Нека да обърна внимание, знаем го от годишния доклад на Сметната палата и от комисията. Има държави членки с повече проблеми, отколкото нас в земеделието, кохезионната сфера, Имаме често е, пропуски, които просто са грешки, но броя пропуски се отразява в статистиката по държави членки. Мога само да предупредя ако третираме всички еднакво, какво да ви кажа, не ми се нрави. Някои, е, е, има много хора, които винят Европейския съюз. Но ЕС не е, е нищо друго, освен е, държавите членки. И е, така се стига до една ерозия, която е, никому не е нужна. Да не се окаже, че ЕС просто губи и и това е положението. Искаме целенасочен подход, не за да сочим с пръсти, да очерняме държави членки, а за да посочим нещата. Поне благодаря на италианските колеги, че признават, че имат проблеми. Е, това вече е много. Искам да предупредя. Положението е различно в държавите членки. Да не подценяваме нещата в дискусията трябва не да ги подценяваме, а за да посочим проблемите и да потърсим решение. Аз лично винаги съм смятала, че ние сме част от стратегията за решаване на проблемите и в, с комисията и в Европейския съюз. Просто държавите член, които имат проблеми, да получат нашата помощ за решаване на проблемите. Затова мисля, че подхода като цяло е правилен, отговаря на линията, която следваме от години. Е, може да я приемате, може да не я приемате, както искате, но не ми се иска никак е, да е, привеждаме нещата до една уравниловка и всички да бъдат третирани еднакво благонамерено и добре. Това беше така да се каже неделна проповед в понеделник, а сега продължаваме. А извинявайте, изменения до 30 ноември 12 часа на обяд. Сега продължаваме с специален доклад 11215 за партньорски споразумения за устойчив риболов. Колегата Целер ще ни докладва. Господин Кинст ми казва тук от Сметната палата е тук. Така че, господин Кинст, имате думата. Uh, Благодаря, уважаеми дами и господа. Искам да благодаря за възможността да представя този специален доклад на Сметната палата. Искам и да благодаря на господин Целер за, неговата, за неговия балансиран добър документ. Става дума за споразуменията за партньорство в областта на рибарството. Тяхната основна цел е устойчивото рибарство за Европейския съюз и партньорските страни. Наистина, е, трябва да се ловят онези видове риби, където има излишък в съответните водни басейни. С е, тази мисъл се правят споразуменията за партньорство в областта на рибарството. И с тази мисъл ние оценихме възможностите за риболов, за приноса на Европейския съюз, е, оценихме контрола върху риболова. Одитът заключи, че споразуменията по принцип се управляват добре от комисията, но там, но има някои аспекти, които могат да се подобрят. Основният аспект според нас, според, не, според нас е следният. Възможностите за риболов и референтните стойности в тонове са по принцип по-високи, защото те са отминали периоди. И тъй като европейския принос, финансов принос е много голям, риболовът по принцип е по-голям, отколкото е заложено в споразуменията. Освен това, казва се, че европейските кораби могат да, да ловуват, да, да ловят само онези видове риби, които са в излишък. Но как този излишък може да бъде определен, това е все още много спорно. Разчита се тук на данни от партньорските страни. На следващо място. Контролирането на улова е много важно за прилагането на програмите. Тук трябва да стъпим на начина на правилното изчисление на свръх улова и на правилното изчисление на заплащанията. Има разлики между данните за улова, дадени от комисията, от протоколите за оценка и от държавите членки. Съответно, нашите, нашето заключение е, че данните за улова не са надежни. И на следващо място Комисията е ограничила риболова в някои области. тъй като риболова в тези области се, се финансира от определени фондове. Много е важно финансирането от тези фондове да е в унисон с целите, които са заложени в основните политики на Европейския съюз. Защото в крайна сметка целта на споразуменията е един устойчив риболов в партньорските държави. В този смисъл ние даваме препоръката да се подобри управлението на управлението и контрола на риболовните дейности. Благодаря. Благодаря. А сега господин Целер има думата. Докладчикът. Благодаря, госпожо председател. Аз благодаря на Сметната палата, че се е занимавал с темата, а именно споразуменията за партньорство в областта на рибарството от 1982 година има възможността Европейския съюз да ловува, да осъществява риболов в зона от 200 мили навътре в морето на партньорски страни. И когато кораби на Европейския съюз искат да получат права за риболов в тази зона, те трябва да получат лиценз от съответните партньорски държави. За тази цел се правят тези споразумения. Комисията преговаря от името на държавите членки. Има 40 такива споразумения. Обемът на тези споразумения като като финансово изражение е в 70 милиона евро. С Мавритания предстои едно е, да се сключи едно споразумение, също на стойност 70 милиона. Има и още някои споразумения, които предстои да се подпишат. Естествено, не става дума за всякакъв вид риба, става дума за особено ценните видове риба, например рибата меч и рибата тон. Те са най-търсените. Сега, по отношение на целите, целите, които са унисон в, с, в унисон с новата политика по отношение на рибарството, а именно основната цел е един устойчив риболов, съобразен с условията на екологията. Тук мога да кажа, че когато говорим за тези цел, цели, те винаги трябва да бъдат формулирани в едно условно отклонение, защото тези цели не са постигнати така, както ние амбициозно ги формулираме на хартия. Защо всъщност правим тези споразумения? 335 кораби пътуват под европейски флаг – а много по-малко, по-малко от 1% от тези кораби имат право да осъществяват подобен риболов. Тази флота отговаря за 15% от улова, като заетостта е само 4%. С това искам да кажа, че това са много ефективни е, че това е много ефективна индустрия, т.е. не става дума за малки кораби, за малки риболовни стопанства, които печелят от тези споразумения, напротив, това са големи риболовни концерни. Затова и тези е, кораби, тях, техния брой е ограничен. Бе казано, че целите много трудно могат да бъдат проследени и контролирани. Например, въпросът за свръхулова. Как се изчислява точно той, това не е ясно не е ясно как се надзирава свръхолова понякога, когато, а, понякога, когато става въпрос за свръхулов, заплащането е по-високо от договореното. Част от сумите, които се изплащат, отиват в бюджета на тези държави, на партньорските държави, а друга част се използва за поощряване на местното рибарско стопанство, риболовно стопанство, т.е. в този смисъл се дава принос за економическото развитие на тези страни. До каква степен обаче това наистина се случва и може да се случи е под въпрос. И тук, според мен, трябва да насочим вниманието си Защото при много държави не става дума за държави, които са демократични, които уважават човешките права и уважават нашите ценности. Някои от тези държави в далечното или близко минало са получавали помощ за развитие, която помощ в момента е спряна die Ziele, die also unserer Entwicklungspolitik entsprechend auch eingesetzt werden. Тоест, получавали са средства от една политика, която изобщо не е постигнала своите цели. И тук искам да кажа, Една от политиките на Европейския съюз, а именно политиката за развитие, трябва да отговаря и да се съгласува по-добре с други политики. Например, политиката за устойчив риболов и политиката за придобиване на лицензни права за риболов. Много важно е да се знае с кого имаме работа в отделните партньорски държави понякога се случват предварителни, се правят предварителни плащания, при което обемът за улов не се достига. Знаем, че 85% от риба тон идва от японски води и тези, този, тази рибатон се продава в, е, не в европе, на европейските пазари, а на борси извън Европа, защото просто рендитите там са по-високи. По този начин ние не достигаме много често обемите, които са именно договорени. не сме постигнали тези обеми, а сме платили за тях. Тоест, това са пари, дадени на съответните държави за придобиване на лиценз за риболов. Освен това, Сметната палата дава определени препоръки – аз лично бих формулирал тези препоръки по-драстично, но тъй като вярвам в доброто от човека, мога да се съглася с тези формулировки. Например, препоръка да не се плаща е, някаква определена ставка, да се плащат, е, да се извършват плащания на части в съответствие с реалния улов. Освен това, могат да се направят изчисления за, за съответната наличност на даден вид риба. Така може да осигурим наистина едно устойчиво развитие на риболова в тези, в съответните е, морета. В този смисъл би трябвало да координираме нашите политики. Политики за устойчиво развитие и за устойчив риболов. Господин Джонсън от комисията има думата. Благодаря, госпожо председател, господин Кинс, господин докладчик. се към, към вас. В отговор ще кажа, че комисията приветства този доклад. Смятаме, че той е добре балансиран, смятаме, че е коректен и особено приветстваме констатацията, че като цяло споразумението са добре управлявани, но не смятам, че трябва да проявяваме излична, излично самоуспокоение. Е, трябва, има какво да се подобри и мисля, че трябва да припомня, че това подобрение е част от нашата работна програма от доста време. Четири са разгледаните споразумения в доклада. Всичките са преговорите по тях са водни преди приемането на общата политика в областта на рибарството така е, че не бива да забравяме, че външното измерение също присъства тук. Той е един от четирите стълба два, две от споразуменията са, така да се каже, по старата мода, а другите две, между които е едното с Мавритания, съдържат нови елементи. Така че аз мога да кажа днес следното. Докладът на общата политика в областта на рибарството въведе редица практики, редица принципи, които вече се препоръчват в доклада. В известен смисъл ние вече сме започнали да предприемаме действия, които пряко биха произтекли от представения доклад доклад. Основната ни грижа е чрез тези споразумения да гарантираме устойчивост и разбира се економическа ефективност. За това ще се спра на няколко от въпросите поставени от господин Кинс и ще изложа нашето виждане за управлението на данните, управлението на улова, управлението на отрасъла. Сега и начина на водене на, на преговорите. Тук има два момента. Е, свръх улов и економическа ефективност, това, което наричаме вали формани. Ние се опитваме да постигнем максималния економически резултат, но разбира се, това са споразумения, които са резултат на преговори. Ние сме е, част от едни сложни взаимоотношения от една обща рамка. Това е, е законодат, правото на ООН е в областта на морето, е, като дава възможност излишъците да бъдат ловени срещу финансово обещетение. Разбира се, ние можем да свържем това с отраслова подкрепа е, която е създадена точно за да се опитаме да гарантираме, че дейностите на местната флота и на чуждестранна флота осъществяват в съответните териториални води, са водят до устойчив резултат. Трето, риболовни възможности и тяхното неизчерпване. Имаме конкретен механизъм за преговори. Това, това е така наречения референтен пълен тонаж. И точно това не е отразено в а, м, доклада. Това не са квоти, това е максималното количество, което може да бъде уловено, но не е задължително да бъде уловено. То се изчислява на базата на досегашни риболовни дейности, също на базата на бъдещи прогнози и търсенето, което пред очакваме от участниците в условията на възможно най-добрите научни препоръки. За това ние имаме референтен тонаж и на тази база изчисляваме и заплащането. И това присъства в процеса на преговори. Когато трети държави, нашите партньори искат сигурност, могат да кажа. Ние не изчисляваме просто е, уловените, уловените риби и плащаме за това. Това ще влуши изключително и ще затрудни преговорите, защото тук се нуждаем от възможност за прогнози. Всичко това е част от бюджета. Е, всичко това ви го казвам, за да отбележа, че в реформ, реформата на общата риболовна е, политика в областта на рибарството ние променяме количествата, сумите, е, които предвиждаме в бюджета, така че в бъдеще тези средства ще се поделят 65% от Европейския съюз и 35% от съответния отрасъл от бизнеса. До сега е 50-50. По отношение на свръх улова, излишъците. Излишъците би трябвало да сме наясни, че това е изобщо трудно за изчисляване в собствените ни води, камо ли във води на трети страни. И тук е, трябва, не, гов... не говорим само за рибата тона, за е, силно мигриращите видове, защото там дори един месец да успеете да реализирате свръх улов или да, да установите излишък следващия следващия месец може да го няма. Това налага да работим с регионалните организации за управление на риболова и те отговарят е, за запасите както в открито море, така и в страните, които участват в тях, където имат и специално посочени райони или зони. Така че те се изчисляват е, излишъка се услуж... изчислява не само на базата на данните от отделните страни. когато говорим за риболовните възможности, ние разглеждаме нещата в, регион... в регионален мащаб и отчитаме тук устойчивостта на процесите. По отношение на казаното от е, за относно отрасъла. Като говорим за отрасъла и подкрепата, ще кажа, че за нас това е изключително важно. Така помагаме на трети страни да създадат мощност и капацитет за устойчиво управление на собствените си запаси. Някои имат един риболовен флот, който е различен отколкото на глобални играчи. И това, което не искам да кажа, е, че преговорите, които имаме с трети страни, искам да кажа, че ние сме единствените, които проявяват интерес към сключване на споразумения да разглеждаме това много внимателно и предприехме редица мерки за по-висока ефективност и всички тези принципи са включени в последния протокол за преговори. Първото, което направихме, гарантирахме ясно разграничаване между плащане за достъп до ресурсите и а, за съответното за а, у, улова. Като в, говорим включително за ясно разделяне на тези дейности. Второ, е, условията за подпомагане на съответния сектор. Ние да искаме да гарантираме, че са изпълнени съответните изисквания, заложени в тази част на документа и това не стане ли не плащаме повече. Е, така за Сейшелските острови, за Мозамбик, за Коморските острови, за Мавритания и Габон бяха спрени плащания, именно защото те не подпомагаха съответно отрасъла съгласно договорките. И накрая, ние имаме редица насоки за подкрепа на отрасъла с определени цели, които се мониторират. И това е, се осъществява в рамките на цялото споразумение. Що се отнася до разми, разминаванията и различията? Да, всеки ден в морето е различен. Има различни данни, различни етапи се събират данните. От държавите членки първо получаваме прогнозни данни и те Стават категорични, определени, достоверни за нашата работа, след като надхвърлим някои количества извън предвидените. Така че всичко това се обсъжда с нашите партньори в рамките на научните насоки. През 900, 2011 година в Генерална дирекция Маре работихме много активно по този въпрос и включихме нов проект, включително и те инфраструктура и ние все по-добре определяме данните. И едновременно с, с това имаме меморандум за разбирателство с Евростат за по-тясно сътрудничество за установяване, разминаване между данните, които те получават от държавите членки и нашите данни. И преди да приключа по въпроса за координацията. Председателката, моля ви, е, полека-лека приключвайте. Е, времето ни изтича. Е, е, да, тогава ще приключа с това. Съответствие с други европейски политики е изключително важно и това е част от основния регламент е, за регламента за реформа на политиката в областта на рибарството от 2014 година. Навсякъде искам да кажа, в споразуменията се включват и основните принципи и човешките права. Така че договорите, и споразуменията могат да бъдат денонсирани при нарушаване на тази клауза. Така че тук само ще кажа, че е, им ние до голяма степен е, приемаме и се съгласяваме решението на съда и препоръките. В комисията това е непрекъсната дейност, защото сме убедени, че можем да работим и още по-добре. Благодаря. Председателката, благодаря. Желая ли представителя на Сметната палата да вземе думата? А, не. В такъв случай докладчика. Uh, uh, благодаря. <clears throat> Само няколко забележки. Аз поделям мнението на комисията. Трябва да има разделяне, за което спомена комисията. Така е. 50% от плащанията за тези плащания, това, което каза комисията, е също вярно. Сега, аз не исках да критикувам доклада, говорики за излишъка. Въпросът беше какво просто може да се направи Съгласен съм и тук с комисията. Има миграционни видове риба, т.е. видове риба, които мигрират усилено. И това е проблем. Ясно е. От друга страна, подходът на Европейския съюз да проследява тези развитието на тези е, видове риба, може би може да се последва и от други държави. Сега, за референтните стойности, <clears throat> за тонажите. Е, има големи разлики, по-големи от 10 и 20%. това споменахме този проблем. Това не е добър пример за ефикасност. Е, има просто суми, които се плащат на държави, чл... не на държави членки, а на партньорски държави, които и са просто прекалено големи. Докладчикът има думата. Благодаря. Не искам да крия, че имам определени резерви е, да, сигурен съм. Комисията работи много усилено, когато подписват и преговаря по тези споразумения. Освен това, държавите членки също упражняват определен натиск, тъй като искат да изпратят своите флоти в тези морета. Но може би комисията трябва да бъде по-твърда А в крайна сметка държавите членки трябва да се изпълняват задълженията, така както предписва и докладът на Сметната палата. Става дума в крайна сметка за много печеливша индустрия. Риболовът е една дейност, която се ползва с много рендити навсякъде по света. Е, Европейският съюз плаща от своя бюджет определени средства, а пък ползите се прибират от корпорации. Бях в Марокко, в Агади пристанището и разбрах, че плащаме на Марокко 30 милиона евро. Нищо от тези пари не отиват за малките рибари, както е предвидено. В Сомалия ситуацията е подобна големите корпорации, които изпращат своите кораби там, не биват контролирани. Ситуацията е по-сложна, отколкото ситуацията с сомалийските пирати. При последната асамблея Европа АКТБ се каза, че вероятно в тези морета след няколко десетилетия няма да има никаква риба. Това казаха островните държави. Вероятно това накара комисията да заостри мерките за надзор и да използва научни методи за оценка на, на рибния за, на рибните запаси. За три години в тези морета се казва, че, не, че риболовът ще е много намален. Сега за целите, които си поставяме, ясно е, че не може да ги изпълним. За Мавритания, например. Там знаем, че има руски, украински кораби, които пътуват под украински флаг, ловят риба и минават за местни кораби. т.е. мисля, че и колегите от Комисията по рибарство трябва много сериозно да се заемат с тези споразумения. Ние трябва да защитаваме интересите на нашата флота, но на базата на валидирани, проверени данни. В крайна сметка, трябва да получаваме това, за което плащаме. И трябва да направим в общи линии всичко възможно, така че и следващото поколение да може да лови риба и да яде риба. Vielen Dank. Die ganzen arbeitslosen Fischer sind jetzt ja auf dem Weg als äh, Председателката. Да, вероятно много от рибарите, които идват като бежанци в Европейския съюз идват от тези партньорски държави. Благодаря, господин Кингс, за вашия впечатляващ доклад. Благодаря и на комисията за оточненията. Сега преминаваме към специалния доклад 12 от 2015 година на Сметната палата за селското стопанство и за аграрната економика и основана на знанието. И за трансфера на знания. Представителят на комисията. Е, извинявайте, на Сметната палата. Благодаря. Благодаря за възможността да говоря пред вас. Искам най-напред да благодаря на докладчицата госпожа Катен, Катенбах за нейния документ. Професионално образование и трансфер на знания е приоритет за Европейския съюз, особено в от областта на селското стопанство. А тук изпълняваме консултантски дейности с целта да поощрим развитието на селското стопанство. За периода 2007-2013 година бюджетът беше около 2,2 милиарда евро. По принцип нашето заключение, е, че дейностите за трансфер на, знания знание не беше на достатъчно високо ниво. Нека бъде по-конкретен. Ще се спра на някои важни аспекти, където има нужда от подобрение. Най-напред, когато се избират е, дейностите по обучение, държавите членки трябва да идентифицират операторите. Това ще даде възможност да се опосредства процеса, да се идентифицират конкретните мерки от обучителите. Но много често видяхме, че процесът се води от доставчиците а не от нуждите на държавите членки. Така много видове е, обучения получиха, получиха подкрепа, обучения, от които всъщност нямаше нужда. Така се получава риска от финансиране на нерелевантни дейности и риск от дублиране на е, средствата на финансирането. А това са е, публични средства, средства, които се дават за курсове, които понякога са на цена три пъти по-висока от пазарната им цена. Е, обучение, става дума за, обо, за обучение и други подобни видове услуги. На следващо място. Както и при други мерки, държавите членки не осигуряват разумна цена за услугите преди да одобрят грантовете. Така че има нужда от една разумна оценка, предварителна оценка на заявленията. При тази ситуация ясно е, че има индикации за това, за прекалено високи е, цени, заплатени от държавите членки. Например, е, направени плащания на базата на брой проведени обучения или на брой участници, което е прекалено опростенческо има недостиг от информация за резултатите. Два са проблемите тук. Най-напред е директния фидбек от участниците и оценката на услугите. От друга страна, прекалено простите индикатори – водят до неточни данни. Не се оценяват резултатите по отношение на качеството. По принцип, нашето заключение е, че данните, които са подадени от страна на държавите членки, са ненадежни. Видяхме, че и комисията не е провела съответни одити на, по отделните мерки. Ние смятаме, че въпреки, че обхватът на средствата по тези мерки не е много висок, смятаме, че ефектът би могъл да бъде по-добър, ако имаше по-добър мониторинг и контрол на разходваните средства. В този смисъл сме направили някои препоръки, препоръки, които имат за цел да подобрят разходването на средствата и техния контрол. Благодаря. А сега госпожа Каденбах има думата. Благодаря. Благодаря и на Сметната палата, както и на компетентните по въпроса звена. Да, докладът е разтърсващ и все пак искам да отбележа колко важна е мярката сама по себе си. Резултатът от доклада обаче сочи, че е осъзнато необходимостта от тази мярка, но в държавите членки при е, транспонирането куца, би го казал. Е, като е, тук много от участниците и участничките, подчертавам голямата роля на жените, работят по този въпрос, но наистина не се следи изпълнението на целите. Понякога оставаме с впечатление, че просто остава дума за програма за заетост, включително и на преподаватели, които сами изготвят бъдещите курсове и както казахте, новосъздадените курсове вече обикна струват 10 пъти по-скъпо от предлаганото на пазара. Това говори, че в държавите членки липсва надзор, липсва следене на тези финансови средства. Обедена съм, както казахте и вие, че като цяло за селските райони, особено е, за социалното и економическо развитие на тези райони, освен земеделието и аграрната област, това изисква знание и за това тук нещата наистина не са добре развити. Някои от програмите са пряко ориентирани към фермери, но селските райони е, не са само земеделие, не са само селско стопанство. В доклада имаме и допълнително допълненията на Сметната палата и разширяваме с още 10 искания към държавите членки и комисията. Критиката е основно към държавите членки. Макар че комисията, макар че критиката на Сметната палата се разпределя така че на комисията се вменява за бъдеще по-сериозна отговорност. Ние смятаме, че е много важен фактор, за да имаме съпоставимост, за да имаме коректност при а, търговете. Много са общи условията за търгове до сега, така че такива анализи са ни необходими. И накратко още две допълнения, които не се споменаха, но които ми се струват важни първо една възможност в Европейския съюз и държавите членки да се учим взаимно. Много е важно да подчертаем. Има добре работещи модели, те постигат целите си и тук комисията и държавите членки се призовават да създадат институционализиран модел, как можем да използваме добрите проекти, добрите подходи, добрите решения в полза на всички. Това е в кратко, което аз имам да кажа. Председателката, господин Новаков, има думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред благодаря на госпожа Карден Пах за този доклад. Аз смятам, че е, този доклад е един от най-важните инструменти за това да си сравним компаса на къде върви Европейския съюз, а именно по отношение на бюджета. Е, имам някои предложения, някои допълнения и в последствие бих казал нещо общо за доклада като такъв. Сега най-напред Сълскостопанската политика се ползва с най-голяма част от е, бюджета. Специално за 2015 година фондовете за селско стопанство и развитие на, селското, на селско-стопанските райони имат един общ бюджет от 80 милиарда, милиона. Бенефициерите трябва да бъдат добре квалифицирани и, и да имат най-доброто знание, за да могат да извлекат най-доброто за тези пари. Европейската комисия трябва ясно да каже на държавите членки какви са критериите за допустимост, какви са оценките за доставчиците, а не просто да дава формално аудитиране на мерките, не, трябват ни реални резултати, а не просто информация за брой проведени дни обучение и брой участници. Искаме ясни процедури за публичните, за, за тръжните процедури. Ако мога да си позволя следното мнение. Би трябвало да се отделим от стандартните процедури, когато става дума за е, обществените поръчки. Когато имаме 28 е, различни системи в държавите членки, то това се налага. Затова държавите членки би трябвало практически да следват насоките за тръжните процедури, поне в областта на селското стопанство. Поне за мерки, които се финансират от фонда за селско стопанство. И по отношение на трансфера на знанията и консултантските мерки, не бива тук да има прекалено много е, бюрокрация и държавите членки не бива да заострят изискванията. Това само осложнява процедурите. Е, освен това, контролите трябва да се основават на риска. А сега някои общи забележки. Председателката. Много моля, а, е, може ли а, е, общите забележки да ни ги кажете един друг път, а, тъй като сме много под напрежение. Господин Али. Госпожо Каденбах, колеги, економиките на страните на ЕС все повече се базират на знания и информация и економиката на селските райони на Съюза също не прави изключение от тази основна тенденция. Предоставянето на знания и консултантски услуги <clears throat> по принцип би трябвало да има по-висока приоритетна стойност, защото тя подпомага производителността и економическия растеж, което води до засилване ролята на информацията, технологиите и обучението за постигане на економически резултати. изхождайки от тази позиция, важно е да бъде оценено управлението, както на равнището на ЕС, така и на страните членки което е повлияло на дейностите по предоставяне на знания и консултации е, през предходния период и, и на тази база да се предложат мерки за подобряване на ситуацията през е, настоящия програмен период, е, именно през 2014-2020 година. За съжаление, както спомена и госпожа Каденбех, специалният доклад на Европейската сметна палата разкрива една не много благоприятна, една негативна картина е, на първо място е, това, са, това е значителни обем, е, въпреки значителния обем от финансови средства, които са заделени за тези мерки от 2,2 милиарда евро, които са предназначени за изпълнението на тази горе спомената цел. По време на предишния програмен период нямаме на лице съответните резултати. Държавите членки не разполагат с установени подходящи процедури, е, както спомена и колегата, за един е, публичен е, конкурсен процес, за насърчаване избора от доставчици на високо високопоставено предоставяне на знания и консултантски услуги на една оптимална цена, която да бъде в резултат на един публичен конкурс. И тук се създава риск процесът да бъде управляван от доставчиците на тези консултантски услуги. На второ място, Разкрити са слабости при прилагането от, страните, от страна на държавите на необходимите проверки не само на етапа на подаване на заявленията, но и в окончателния крайен етап при разплащането. Появяват се подозрения, че държавите членки са плащали твърде много за определени услуги и че свързани с това разходи не са били е, добре обосновани. Друга слабост е, на процеса, който трябва да бъде избегнат за напред, е дублирането на финансирането с средства от различните фондове на Европейския съюз, което води до осложняване на управленските структури и до намаляване на рентабилността на цялата програма и съответно на тези мерки. И накрая има значителни недостатъци, които са е, свързани с финансирането, базирано на е, самото изпълнение. През аудитирания период не съществува надежна информация за постигнатите резултати при използване на публично финансиране и показателите за изпълнение не са адекватни за оценяване на резултатите от тази дейност. Имайки предвид всичко това, което изложих и мерките, които са предложени както в специалния доклад на Европейската сметна палата, така и в работния документ на госпожа Каденбех, мисля, че ако бъдат реализирани всички тези мерки, е, това ще допринесе за реализиране и за подобряване на тази негативна картина и тенденция. Смятам, че това допринася за подобряване на състоянието в областта на предоставяне на знания и консултантски услуги в тази е, това направление и в тези мерки. Защото това наистина е един е, много важен сектор и отрасъл, който трябва да бъде подпомогнат от най-добрите висококачествени експерти и специалисти. Благодаря. Благодаря. От името на Европейската комисия директор Лонго. Ако обичате да се вместите в 5 минути. Госпожо Каденбах, госпожо председател, уважаеми дами и господа, искам да ви благодаря за възможността да представя становището на комисията по този специален доклад. Комисията приема всички препоръки които ще подобрят прилагането на тези мерки. Комисията е съгласна с релевантността на тези мерки за подобряване на трансфера на знания и консултантски мерки в областта на селското стопанство. Комисията иска да постигне заложените цели, по-специално да подобри програмите в областта на селското стопанство, включително едно по, една по-добра оценка на нуждите в селското стопанство. На следващо място обмяна на добри практики и на следващо място подобряване на контрола, провеждане на одити Комисията в този смисъл ще продължи да изработва насоки за периода 2014-2020 година. В тези насоки ще са включени както консултантските услуги, така и доставчиците, така и провеждането на търгове. По отношение на на ефективните разходи и плащания, комисията ще контролира изпълнителните агенции и ще оцени адекватността на мерките, като в същото време ще поощри провеждането на най-економически изгодните мерки и програми. Освен това, допълняемостта е много важна, за да се избегне двойното финансиране. За тази цел е необходима по-добра координация и по-добро тематично уточнение на обученията. В същото време ще продължим с насоките за системите за оценка и контрол. Тук е важен обмена на добри практики в рамките на мрежата за развитие на, селското, на селскостопанските региони. Комисията залага много на процедурата за обратна информация. Комисията освен това ще вземе предвид рисковия профил на мерките за управление за, на трансфера на знанието. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Желаете ли още веднъж думата, господин Кингст? Докладчика още веднъж? Благодаря, благодаря. Много е окоръжително да чуем това от комисията. Въпросът е доколко те стигат до държавите членки. Да, и аз не зная на дали ви направи впечатление. Често сме имали удоволствието да говоря с вас, да говорим с вас за програмата за селските райони. Не винаги звучи добре и би трябвало принципно сериозно да си помислим как ще продължим с тази програма и какво ще направим но може би трябва да изготвим инициатив по собствена инициатива на базата на последния доклад на сметната Сметната палата и да кажем, че така не става. Но това е само идеята. А сега последната а, точка от дневния ред за проучването относно резултатите от финансирането на Европейската ЖП инфраструктура в Европейския съюз. Е, докладчик е Маркус Би Пипър. Кой ще представи доклада? Може би направо да ви дам думата. Благодаря. Благодаря ви. Наричам се Клаус Дол и аз направих доклада за ефективността на европейската ЖП инфраструктура, заедно с двама колеги, Ротенгетър и Шаде. Е, това бе доклад за една от службите, службите на комисията. Е, ще се опитам относително накратко да ви представя нещата. Какво означава ефективност поначало? Какви цели преследваме в политиката за финансиране на европейската ЖП инфраструктура? Тук накратко съм посочил трите основни цели, които комисията намира тук. Първо, предоставяне е, и осигуряване на устойчив транспорт, 60% е, намаляване на парниковите газове е наша цел е, да сведем до 50-та година до, до минимум, до нула всъщност. Втория основен момент е, че нещата се променят. Начина по който комисията оцелява 2050 година трябва да пренасочим около 50% от пътуващите към ЖП транспорта и трето, разбира се, е важно да подчертаем, че се нуждаем от, от съответна инфраструктура, за да постигнем тази промена е, така както върват нещата в момента, няма да постигнем тези цели. Какви са европейските цели? Да насърчим единния пазар, сближаването на държавите членки в Европейския съюз и въпроса, който си поставя ам, изследването е в три посоки. Е, тук навсякъде се натъкваме на затруднение при инвестициите. Е, дали наистина тези е, средства работят за постигане тези цели, единния пазар, сближаване и така нататък. Второ, е, какви са резултатите от е, досегашните инвестиционни програми в ЖП транспорта и трето, доколко ефикасни са финансиращите инструменти по този въпрос в Европа. малко техническо затруднение, както разбираме. Ще се опитаме да решим въпроса. Аз ще продължа с моето изложение и така ефикасност на европейските реформи в областта на ЖП транспорта. Виждате различни стъпки, предприеми от комисията от 1990 година. Насад прословутата директива 1990-440, след това редица пакети през 2001-2006 година, които поставят за цел разделяне на управлението на инфраструктурата и дейностите тук, упростяване, стандартизация на оперативни формите на работа, достъп до пазара, отваряне на пазарите, дадем насоки за промяна в инфраструктурата. Последни, най-новата такава стъпка е създаване през 2006 година на Агенцията за ЖП транспорт ЕРА. Е, продължават преговори по пакети и това не е краят. Ще има и нови, ще има и други постиженията на политиката в ЖП транспорта. Доста е постигнато. 25 години са период от време на промяна на основни елементи в ЖП транспорта, разделяне на е, е, различните видове е, дейности, услугите в ЖП транспорта, оперативната съвместимост, процедурата на лицензиране, е, европейската система за е, контрол на ЖП транспорта. Вече имаме второ ниво, разпространява се широко, редица държави членки, не всички обаче са е възприели и разбира се, доста инвестиции са направени в европейските транспортни мрежи. Но, въпреки тези несъмнени постижения, е на лице и стагнация в основните е, показатели. Например, при пътуващите е, е, има малко увеличение, освен в трансграничните райони и при високоскоростните влакове там проектите водят до резултат. Е, в момента дяла на ЖП транспорта е недостатъчен е, какви са затрудненията? Има конкретни затруднения в ЖП сектора, които, който е близо 200 годишен, сложна организация, сложна технология, е, дългосрочни активи, които се използват неща, които не могат да се променят толкова бързо, колкото при сухопътния и въздушния транспорт. Редица държави членки използват ЖП транспорта като част от запазена територия, така да се каже, в националната политика и тази протекционистична политика, там се оказва относително малък пазарен натиск върху ЖП компаниите да се доближат до своите потребители. И все пак има фактори, които водят към успех. Какво е необходимо, за да променим железопътния сектор? във връзка с последното, което казах за подкрепата на държавите членки. Е, тук наистина ролята на държавите членки е фундаментална за съживяването на ЖП сектора си. Тук комисията не може да се пребори сама. Разбира се, необходими са инвестиции за подмяна на инфраструктурата е, държавите членки не оценяват много високо сторното тук. Нуждаем се по-стандартизирани технологии, нуждаем се повече конкурентна способност, особено при а, дългите дестинации по отношение на качество на транспорта, цени, качество на услугите, сближаване до, доближаване до, до клиентите, а не мисли само корпоративно. И, и възприемане за собствено осъществяване на някои външни разходи с цел да се постигнат целите за устойчивост на пазара. И така, ето малко цифри. Над 50% от инвестициите все още са дело на държавите членки. Останалото се поделя между различни програми за финансиране, да речем публично-частни партньорства и така нататък. Така че е, и тук ролята на държавите членки е ключова. От е, страна на Европа има множество а, е, инструменти, ТНТ, Кохизионния фонд, а, е, Механизма за свързане на Европа и така нататък. Освен това има заеми от ЕИБ и национални форми, а, през които човек малко трудно може да се оборави, така че е необходимо да имаме обслужване на едно гише, за да се получи по-голяма яснота. Това е първо. Второто, което е много важно много мислим за инвестиции в нови проекти, но това, което е насъщно необходимо е рехабилитация на съществуващата инфраструктура нещата трябва да се преустроят, за да стане този парк е, използваем. Нуждаем се от гъвкави механизми, съобразени с нуждите на пазара. За програмния период 2007 и 2013 година Виждаме, че структурните фондове за е, развитие на селските райони, кохезионния фонд и така нататък са направили дица инвестиции. Говорим за 81 милиарда евро, от които 18 милиарда са за ЖП транспорта, докато тен всъщност възлиза само на малко под 10 милиарда евро. За програмния период 14-20 година, настоящия период, механизма свързване на Европа е, разполага с 24 милиарда евро, от които 11 милиарда са от Кохезионния фонд. Първия търк за многогодишната програма е за около 11 милиарда евро и имаме останалата. Другата сума е по настоящата програма. Това, което не намерихме като отговор тук е ролята на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Тук критериите са различни, различни от схемите за финансиране така че не е ясно каква роля може да играе този механизъм за финансиране на ЖП транспорта. Очакваме ли обаче, че той няма да е много голям? Няма, няма да бъдат толкова много тези средства, колкото по други, за финансиране на ЖП проекти, колкото по други проекти разгледахме различни нови форми за финансиране на ЖП инфраструктурата. Разбира се, дългосрочните дългосрочна гаранция за е, инфраструктурни проекти. Това е доста сполучлив начин да привлечем частни инвестиции в ЖП сектора, така като е, трябва да се има предвид, че първоначалната възвръщаемост няма да е особено голяма. Втория момент, и това се отнася до няколко проекта, това са програми за публично-частно партньорство по, по принципа на концесиите, да речем, френския проект за Атлантическото крайбрежие е един такъв пример. Е, тук се говори за привличане на частни средства в ЖП сектора. Друга възможност, разбира се, предвижда е, прилагане на швейцарския подход е, там е на лице един стратегически процес за определяне на типа транспорт за този отрасъл в бъдещите десетилетия и да се реши от там откъде да дойдат парите. Е, тоест не говорим за чисто проектно финансиране, а по-скоро за интегрален механизъм с национално финансиране с цел постигане политики за устойчив транспорт. Вече споменах е, поемането на външните изнесените разходи от, самите транспортни, от самия транспорт. Това ще е начин да се улесни кръстосаното финансиране от а, сухопътния и а, въздушния транспорт към е, релсовия транспорт с оглед на екологичните цели. И освен това имаме интересни примери за мултимодални проекти как да финансираме, да речем, ЖП транспорта от приходите от ЖП, е, от сухопътния и въздушния транспорт, какъвто е пример за моста между Копенхаген и Малме. Типичен проект. По-нататък започвам, разгледахме всъщност различни конкретни примери в Европа с цел да установим регионалното отражение и ефективността. Всички тези конкретни проучвания се разглеждат като при... са взети от приоритетни проекти на комисията. Те са с различен мащаб, различен размер. Третото, което направихме по искане на научния център на Европейския парламент беше конкретно моста Копенхаген-Малме е, над 3 милиарда евро, 3 милиарда и 100 милиона струва този проект. 4,1% е финансирането по линия на ТЕНТ те, т.е. виждате не е особен а, много голям процент, страните не попадат в страните за сближаване. 16 години е всъщност проекта, една година за планиране и 6 години за, за изпълнение. Степента на изпълнение 100%, е от 2000-та година проектът е в действие. И тук основният момент е, че имаме троен мост с триплътна, най-дългия мост в е, Европа, като включва един изкуствен остров и осъществява чудесна връзка между градовете Копенхаген и Малме. По-нататък, е, разбира се, има различни калкулации, както във всеки подобен крупен проект. Тук, разбира се, наблюдаваме един и същи модел, както навсякъде. Първоначалните е, одобрени разходи бяха 2 милиарда и 200 милиона, е, като се увеличиха с 40%, възлизайки на 3,1 милиарда. Тук имаме рядко, редкия случай да, да имаме е, изследване за е, е, индекса на ефективност 2,2 процента. Времето за строителство продължи 6 месеца по-малко от очакването като из, почти изцяло парите бяха от частни заеми, покрити от е, таксите. Мисля, че в момента таксата е 45 е, евро за пресичане на моста регионалното отражение. Е, имаме е, много наситен пазар на труда в е, Копенхаген и в Швеция получи се в известен смисъл изравняване, сътрудничество. Освен това сътрудничество между университетите и смятаме, че този проект благодарение на доброто планиране и подготовка, може да послужи като прототип за, европей, за планиране на европейска трансгранична инфраструктура. Следващ пример, също много традиционен, е, е, бързо, е, високоскоростната ЖП връзка Париж, Брюксел, Амстердам, Лондон, започнала още през 80-те година. Не беше лесно. Общо разходи е 18,8 милиарда, от които една голяма част отиват за тунела под Ламанша. Тук отново няма участие на а, различните европейски фондове. Имаме 5% финансиране по ТНТ от комисията и изпълнение от, от 1980-2090 година и изпълнение 97% между Кьолн и Ахен има да се решат някои проблеми, както и между Брюксел и Амстердам има известни неща за доработване. Някои инструменти за доработване. Така, Основният трансграничен проект беше Танала под Ламанша. Е, в Великобритания това приключи през 2006 година и първата високоскоростна линия в Белгия, свързваща Брюксел с Париж. Тук има сериозни разходи, тръгвайки от 25% за, до Лил и до 116% по продължаването на коридора Кълн-Франкфурт, Франкфурт, защото там също трябва да имаме предвид удължаването на тази дестинация. Най-скъпия е, канала, тунела под Ламанша, който обхваща 60 до 70% от разходите. Разбира се, имаше геологични рискове в най-голяма степен. тук нещата са свързани с промените в спецификациите през целия период. Беше трудно за някои от проектите, особено за тунела под Ламанша. Тук се изискваха първо сериозно преструктуриране на проекта, удължаване на концесията до 2050 година и завършването на високоскоростната линия до Лондон. След това Основното преимущество от този коридор бяха за градските райони Париж, Брюксел и особено Лил, който успя да интегрира ЖП гарата в града. Но помежду няма от е, регионално отражение. Е, па де Кале и Гент е, е, са съпътстващи региони, но те не печелят толкова защото разписанията са крайно неблагоприятни за свързване към местната ЖП мрежа и съответните връзки. Югозападния европейски коридор, една от най-дългите мрежи, инвестиционни разходи над 50 милиарда евро като тук са страните по линия на сближаването, те, те имаме също като участие е, и тук се смята, че изпълнението ще приключи през 2017-18 година, достигайки Средиземноморието и 2022 година Атлантическия океан. Най-така проблематична е връзката Мадрид-Лисабон. по която работата бе прекъсната, защото Португалия просто излезе от фонда през 2014 година. За европейския клон не знаем всъщност кога ще се възобнови работата на, и, и на Иберийския полуостров основният трансграничен проект тук е Перпинян Фигуерес и между Франция и Испания. Завършване 2017 година. Тур Бордо Сан Себастиан с срок 22 година и както казах, Мадрид Лисабон за сега е, прекъснат. По първите два имаме интересни модели за финансиране. Тур Бордо това е най-крупният инфраструктурен проект е, в публично-частен характер в Европа. 300 км, 8 милиарда евро като ли се покрива 49%, това е концесионер. Пред председателката имаме само 15 минути. Е, много моля, обобщете, за да имаме време за дискусия. Добре, тогава набързичко с този е, коридор имаме най-подходящи модели и най-добро отражение за използване на мрежата върху регионалните железопътни мрежи няколко думи за Североизточния коридор, който не е високоскоростен. Тук нещата вървят по-бавно между Дрезден, Германия и Румъния. Тук има необходимост от така, преоформяне на коридора. Сега, в заключение – целите на европейския ЖП транспорт не са постигнати е, което не проличава в статистиките. Наблюдаваме положително развитие и за това можем да смятаме, че политиката за финансиране на ЖП инфраструктурата трябва да продължи повече или по-малко по досегашния път и, има някои връзки, които са особено важни. А ако се обърнем към ефективните схеми за финансиране, е, като говорим не само за инвестиции в високоскоростни влакове и инфраструктурно, да речем типа интерсити и междуградски транспорти частното участие е от решаващо значение. Ние няма никога да постигнем а, такава привлекателност на тези а, инвестиции, че да привлечем и цял частния сектор. Публичното участие е много важно. А, а, трябва да има съвместно участие, можем също така да приложим концесии но тук имаме затруднения и имаме редица въпроси да разрешаваме във връзка с публичния дълг. Нуждае се по, нуждаем се от по-холистичен подход, като да речем швейцарските модели, които са по-визионерски, е, говорейки не за конкретни подходи, а за националното на равнище. И накрая, е, как, каква може да бъде ползата за економиката в тази област. Е, това е транспорт подходящ за околния регион, околните региони. Е, високоскоростните линии могат да бъдат гръбнака на транспорта, но се нуждаем от допълваща мрежа, за да обхване останалите част от региона. Ако не стане това, е, ползата ще е ограничена. И накрая, за да се постигне това, се нуждаем от тясно сътрудничество между европейските националните и местните органи. Така че по този начин може да се постигне добро управление на тези мрежи. Благодаря. Благодаря, господин Пипер е първият оратор. Благодаря. Благодаря за представянето на това изследване. Много ми хареса вашата идея за иновативното финансиране. Давате примери как е възможно да се подкрепи инфраструктурата чрез концесии. Говорите за смесени фина... фонс... форми за финансиране. Много ми хареса идеята за подкрепа не само на ЖП транспорта, а за подкрепа пакетна подкрепа на всички транспортни елементи. Тоест, таксите от автомагистралите могат да бъдат използвани за финансиране и на железопътния транспорт. Така мисля, може да работим и чрез EFSI. Ето, получава се финансиране на даден инфраструктурен проект за строене, например, но на една магистрала, само ако приходите се използват и за други, за подкрепа на други видове транспорт, на железопътния транспорт. Сега, за трансграничния за трансграничната инфраструктура. Казвате, че трансграничната инфраструктура може да даде добавена стойност. Добре, това е ясно, но ние искахме да знаем дали европейското финансиране е, се, съсредоточива, се съсредоточава върху разширяване на инфраструктурата? Дали има ефективност на финансирането? Да или не? Това беше нашата цел като бюджетен контрол, да разберем дали се осъществява една разумна политика. И още нещо очаквах Вашите четири примери са чудесно описани. Всеки може от тях да се получи и да получи допълнителна информация, но липсваше ми критичната дистанция. Вие казвате, ето 50%, 12%, от тук, от там. Добре, но можехте да се запитате как може в Румъния да не разберете за за проекта в Румъния, откъде идва 30% от, е, от е, средствата. Затова даваме тези изследвания, поръчваме тези изследвания, за да разберем а, повече подробности. Сега по принцип идеята за финансирането беше добра, но не разбрахме много ясно дали нашите средства се използват разумно. Точно, т.е. моето заключение е, че всъщност не сме напреднали особено, не сме станали по-умни. Госпожа Реала Сентър. Sí, eh, bueno, yo agradezco mucho el, este... Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това проучване, защото колегите, като господин Пипер и като мен, които сме специалисти в областта на транспорта, работим наистина отдавна по начините за финансиране и наистина отдавна се говори и вече за фонда за стратегически инвестиции. Виждам, че господин Пипер, за съжаление, може би не сте съвсем прав в критиката си, защото тук това, което представяме, е свързано и с мандата на Европейския парламент, а именно с това нашата възможност да контролираме именно това да няма изкривяващ ефект от е, механизма за свързване на Европа. В крайна сметка е много сложно сега, защото общественият транспорт е, страда, както и останали сектори, от кризата и ЖП транспорта продължава да бъде нерентабилен. Аз самата много пъти съм била е, впечатлена от е, тази цена за 50, 50 е, цента на ден за хората, които трябва да пътуват. Би трябвало хората наистина да могат да е, си платят обществения транспорт и може би трябва наистина да се насърчи е, ЖП транспорта, вероятно и чрез е, парите от сухопътния транспорт в някои държави. Наистина ние насърчаваме хората да хващат влака, а в същото време трябва и да ги насъчаваме да си взимат колите, за да можем пък да платим ЖП инфраструктурата. И затова ми се струва, че има така доста противоречиви неща. Например, в Швейцария. Това е една наистина богата държава, но тя не успява също да финансира малко по гъста мрежа от ЖП транспорт. В този доклад, предполагам, че всички сте го прочели, не става въпрос само за кръстосано финансиране като модел на финансиране, защото това кръстосано финансиране е нещо, което ние не препоръчваме. И ние в крайна сметка нищо не казваме по това златно правило, което ние сега предвиждаме за беженците. Защо да не предвидим подобна, подобен механизъм и за финансирането на обществена инфраструктура? Или, например, за държавите, които са с излишък – които също могат да предложат такива подпомагащи проекти. Надявам се, че ще можете да отговорите малко по-детайлно на нашите въпроси. Господин Целър. Благодаря на експертите, на експерта и за, за доклада. Сега вижда се, че държавите членки инвестират в своята железопътна мрежа. Но се вижда също така, че когато става дума за трансевропейските линии, има слаби места, а именно това са трансграничните преходи и тук трябва да се отстранят тези слабости. Има слабости и в мрежата тен Те Има китайски фондове, е, насочени специално към източна и южна Европа. Вероятно, е, има планове за прилагане на китайска технология в железопътната сфера, интересуваме специално отсечката Белград-Букурещ. Дали имате повече ин, информация за тази отсечка и за трансграничните преходи? До каква степен китайски пари са инвестирани в, в, в е, ЖП мрежата? Следващият колега. Имаме два въпроса. Най-напред за трансграничните проекти. Европейското финансиране. Имаме различни фондове. Ето, имаме инструмента за свързване на Европа, имаме ТНТ, мрежата. Имаме проекти, които се ориентират специално към трансграничната проблематика. Така че имаме цяла палета от финансови възможности. От друга страна е ясно, че в миналото почти нямаше акцент върху трансграничните проекти трансграничните преходи. Сега въпросът е, в зависимост от фондовете може да се поставят съответните акценти при, транс... при е, транспортните проекти. На второ място трудно е да се получи цялата информация за проекта, за приоритетите, за коридора. За коридора. Ние ползваме информация от страницата на комисията, от други източници, но, но въпреки това е трудно. Има обобщена информация понякога, което е хубаво на някои места, но когато става дума за по-долните нива, данните не са прозрачни и има истински недостиг, така че а, с такива данни трябваше да работим другият експерт. Благодаря. Нека също кажа, че ако искате цялостна картина за, финанс, за финансирането на транспорта в Европа, то трябва да се обърнете не само към комисията, но и към правителствата на държавите членки. Ние не получаваме информацията когато анализираме фин, фондовете. Но дори когато разглеждаме фондовете, имаме проблеми, защото те са структурирани по различен начин. Например, фонда за регионално развитие. Оттам получаваме информация за програмите. Оттам ние се насочваме към определените проекти, които които се провеждат под различните програми. А ние предложихме вече да има една база информация, едно гише, така да се каже, за получаване на информация по даден проект, която да е цялостна информация. И тази информация би трябвало да е възможна, е, да е достъпна за депутатите през цялото време на провеждане на проекта. На второ място, въпроса дали средствата са разходвани ефективно. Е, това зависи от начина по който се тълкува ефективността. Ако става дума за бизнес ефективност, то инвестициите в трансграничен контекст не са ефективни. Компаниите не искат да инвестират в трансгранични преходни проекти, защото желанието за плащане и възвръщаемостта са много ниски такива инвестиции липсват. Те са недо, недооценени, така че тук Европейският съюз трябва да действа по-активно и да се насочи именно към подобен вид инвестиции, защото частният сектор не е заинтересован от такива инвестиции. Това е ролята на комисията и на държавите членки. Това бе видяно едва през последното десетилетие, защото инвестиции се правят в инфраструктурата в самата държава, но не и при трансграничните преходи. И още една забележка, тъй като разбирам, че времето е напреднало. Една забележка за китайските инвестиции. Наистина, китайците имат много голям интерес. Най-напред стъпят в Европа и то в железопитния сектор. Те искат да инвестират в стабилни коридори и искат да създадат раз, стабилен коридор за връзка между Китай и Европа, коридор, който да не е контролиран от Русия. Китайците освен това се интересуват от източно-западните коридори, от Гърция, България, Румъния. Това са източните страни, които са предмет на тази стратегия, а именно коридора Будапешта, Белград, Скопие и Гърция. Това би било една альтернатива към p 2022 коридор, който минава през София, през гръцко-българската граница. Альтернативата ще е с 300 км по-кратка, т.е. по-ефективна. По-ефективна ще е инвестицията, защото отсечката ще е по-къса. И това е предизвикателство за комисията. Защото в крайна сметка една такава кратка отсечка е по-интересна за Европа, независимо дали има китайски инвестиции. Благодаря. Сега ще дам думата на Европейската комисия, но ние ще продължим